Good morning. Добър ден на всички. Добър ден и на испански. Моля ви да вземете местата си. Трябва да започнем работа. Първата ни точка за днес е точка 11. Всъщност предстои ни доста работа. Ще има заседание на координаторите от 12.30 часа имаме и специално изслушване относно свободата на медиите от 9.45 нататък, а гласуването е предвидено за 3 часа. Аз ви отпуснах няколко минути от любезност Сега трябва да уважим тези, които вече са в залата. Нека да приемем дневния ред и след това да преминем към точка 11. Става въпрос за представяне на годишния доклад относно положението в областта на обежището в ЕСА и дейностите на Европейската служба за подкрепа в областта на обежището от изпълнителния директор доктор Робърт Кей Висер. Този трети доклад беше прият от управителния съвет на службата ЕАСО на 18 и 19 юни тази година и според правилника за дейността на ЕАСО този доклад трябва да съдържа препоръки за стратегия, за бюджетно планиране, за конкретни дейности. Сега ще чуем каква ще бъде тази трета конкретна работна програма на АСО. След това ще имаме и разисквания. Господин Висер, заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да съм тук сред вас. Благодаря ви за поканата. Както току-що председателя спомена, трябва да обсъдим годишния доклад на ЕАСО. Настоящия доклад за 2011 година не е пълен, тъй като аз бях избран през феврари миналата година. Този доклад покрива онези месеци, в които аз изпълнявах длъжността директор. Доколкото разбрах, вие искате да разберете малко повече за работната програма за 2013 година, за дейностите през 2012 година. Всъщност, изпратената ви работна програма е трета. И така, ЕАСО вече работи от една година и половина – Нека съвсем накратко да ви кажа какви са резултатите от нашата дейност. Имаме три вида подкрепа постоянна, специална и подкрепа при извънредни ситуации. Това звучи логично и е логично съвсем накратко Имаме, освен подкрепата и ранното предупреждение и освен това презаселването. Това са основните области, в които оказваме помощ. Когато става въпрос за обежището и за връзката между обежището и миграцията, те присъстват във всички държави членки като феномени. Ето защо организираме семинари, обучения, обучаваме обучаващите, организираме специални учебни модули, за да може навсякъде в Съюза експертите да бъдат обучени и възоснова на един и същи материал. Успяхме да проведем голям брой обучителни сесии и семинари. За следващата година предвиждаме някъде между 14 и 16 обучителни сесии, значи повече от една в месец. Ще има специална обучителна сесия за съдебните експерти. Специален семинар ще бъде посветен на Гърция. На второ място осигуряваме и специализирана информация. Доклади създаваме за страните на происход. Амбицията на нашата агенция е да имаме общ доклад за страните на происход по отношение на конкретните страни. През лятото публикувахме първия доклад за Афганистан. Да се надяваме, втория доклад ще се появи следващия месец. За следващата година планираме и други доклади. Това са двата стълба на постоянната ни подкрепа. Имаме и подкрепа при извънредни ситуации и спешната помощ, ако мога така да се изразя. Ние работим в Гърция още от първото полугодие на миналата година. От тогава насам успяхме да подкрепим гръцките власти в създаването на три служби за убежище, които бяха предвидени в гръцкото законодателство. Над 30 екипа работят активно до ден днешен. Изпратили сме наши експерти, които обучават персонала на място. Имаме готовност за нова обучителна програма, след като се номинира нов персонал от гръцка страна. Имаме доклади, списъци с информация и данни, наръчници за центровете за приемане, за създаването на такива центрове за приемане. Имаме специални наръчници и обучение за групи, като непридружаваните непълнолетни, например. Имаме обучение свързано с конкретните умения в процеса на предоставяне на убежище. На трето място, специфична подкрепа. Това е подкрепа за страни, които не са поставени под натиск, но са в специално положение, например, по отношение на Преместването, много знаете за преместването. Вие като експерти, освен това по отношение на вземането на решение за предоставяне на обежище, има някои специфични черти. Значи това са трите стълба, по които аз вече говорих. В страни от тях работехме по системата за ранно предупреждение. Защо? Защото ако искаме да предоставим правилната, най-добрата подкрепа за държавите членки, то трябва да имаме система, по силата на която да се оказва помощ максимално бързо и то адекватна помощ. Тази система сега се изгражда и имаме късмет. Всъщност изграждането и съвпада с обсъждането в парламента на член 31 от Дъблинския регламент. Ние комбинираме двете неща, двата елемента. Разбирам, че Дъблинския регламент е, още не е в сила. Ние обаче изграждаме система за ранно предупреждение. Ранното предупреждение е изключително важно, за да се придобие представа за мащабите на това, което се случва в света около нас и в рамките на Съюза. Това е информация, която ще даваме на всички в Съюза. И на второ място, тази система е важна, за да се създаде представа за капацитета в държавите членки. Съответно, чрез тези две оценки на положението извън Съюза и в Съюза ще можем да видим къде се крие дисбаланса и къде има възможност за разклащане на равновесието. И накрая, но не и на последно място по значение, външното изменение и презаселването. Това са основни елементи и от регламента. Поради бюджетните ограничения и поради това, че процеса беше е, в самото начало, процеса на работа, имаше, за съжаление, звън от мобилен телефон. Оратора продължава. Това са основните линии, по които оказваме подкрепа. Вече съм казал пред вас, че Една от амбициите ми е да имаме служба, която не само оказва помощ и дава възможност за сътрудничество между държавите членки, но и служба, която да дава информация отдолу нагоре е, в процеса на приемането на политики. Миналата година вече се справихме в две области. На първо място системата за ранно предупреждение. Сега имаме достатъчно добър и голям опит. Съответно, ние успяхме да предадем този опит на политиците и да се надяваме, че това ще се стане по отношение на Дъблин 2 в окончателната му форма. И на второ място, през заселването, изключително важна тема. В тази връзка направихме преглед на проекта Еорима 1, Еорима 2, както и на някои двустранни проекти между някои държави членки и Малта. Целта тук е да използваме максимално натрупания опит чрез включване на всички данни и информация в един доклад. Това имам предвид, когато казвам информация отдолу нагоре. И в заключение, господин председател, фазата на създаването на службата още не е приключила. Но ние вече работим по мнозинството от задачите, предвидени в регламента за службата. Направили сме огромен. Е, постигнали сме огромен напредък в области като обучението, например. И аз мисля, че нашата организация като цяло вече представлява едно цяло. Трябва да работя, всички ние трябва да работим в а, ситуация на крайни економии. Напълно разбирам ограниченията, които стоят пред нас. Ще трябва да се съобразяваме с тях. Искам да благодаря на вашата комисия за подкрепата, за бюджета, за измененията, които приехте. Жалко е, че едва ли ще се приемат всички предложения в крайна сметка, но аз чувствам вашата подкрепа. В същото време, разбирате, че с оглед на ограничения бюджет, аз също ще трябва да приоритизирам. Това означава, че през 2013 година ЕАСО няма да може да изпълни всички задачи, които са и възложени в регламента. Това е жалко и аз естествено не съм щастлив от този факт, но трябва да се търси равновесието, да се правят избори и приоритетите ще получат основно внимание, естествено. Благодаря, господин Висер. Сега, преди да продължим с а, нашите колеги. Може би комисията иска да каже нещо. Представител имаме на Генерална дирекция вътрешни работи. Имате една минута, заповядайте. Благодаря, господин председател. Ние сътрудничим съвсем много тясно с а, службата. Аз подкрепям годишния доклад. Това е първия доклад Разбира се, има още възможност за усъвършенстване и включително и на съдържанието. Това ще стане до година. Искам само да добавя нещо важно. Обсъждали сме възможността да координираме годишния доклад на комисията с годишния доклад на ЕАСО, за да имаме една по-пълна картина на проблемите, свързани с убежището и другите. Так и тогава просто нещата ще бъдат много по-последователни, много по- подредени. От наша гледна точка ЕАСО ще играе много важна роля за прилагането на новата новото законодателство на Европейския съюз в тази област, обучани и за да може цялата система да се превърне в една успешно работеща система, а пък и ще ни предоставя необходимата информация, за да можем да извършваме съответния мониторинг. Председателя, давам думата на господин Босотил. Благодаря, господин председател, благодаря на господин Писъл, директор на ЯСО. Искам първо да му пожелая всичко най-хубаво в на новия пост. Европейският парламент много активно работи по а, законодателството за създаване на службата. Разбирам, че имате нова сграда. За съжаление не можах да присъствам на а, церемонията по откриването, но аз просто аз ви поздравявам с това, че вече сте заели новите помещения и се надявам, че службата ще стане наистина оперативна в най-скоро време. Знаете, че ние ви подкрепяме. Вие споменахте економиите, да, но Знаете, че нашата комисия направи ясно заяви, че ще подкрепя е, финансовите изисквания, които имате, за да може вашата служба да бъде наистина оперативна и за да може наистина да постигнем резултати. Неотдавна комисията и е, парламента приеха доклада Триандефилидис, който е от огромно значение не само за тъй като засяга проблема с солидарността, който е в центъра на вниманието на парламента, но и защото а, прави конкретни предложения за постигането на целта включително и презаселването. И бих искал да ви попитам, знаете, член 5 на вашия регламент ясно заявява, че службата трябва да подкрепя и дори да насърчава дейностите, свързани с повторното заселване на лица в Европейския съюз. Тоест, това е ваша задача. И за това аз наистина се надявам, че службата ще поеме инициативи, свързани с различни дейности по уреждането на този проблем. Надявам се, че ЕАЗО ще може да бъде една проактивна служба, а няма да чака само а, наставление от комисията или от а, държавите членки. Защото ако чакаме държавите членки да поемат инициативата, нищо няма да се получи. През и двете, когато изслушахме комисара по въпроса, отговора, който отговаря за, за този въпрос, той е, потвърди това. Така че е, член 5 ясно подчертава това. Така че въпросът ми към вас е какво правите, за да изпълните ангажиментите си по силата на член 5? Господин Ромеро. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поздравя и да ви благодаря за предоставената информация. За съжаление, получихме документите едва днес и не можахме да ги проучиме в подробности. Но какви какво точ, какви са точно заключенията залегнали в а, вашия доклад за променяне на а, разпоредбите на Дъблин 2, както каза господин Босотил? Това е ваше задължение. Така че какво, какво ще предложите на тези а, хиляди търсещи убежище, чието положение не е намерило решение все още. Неодавна, по време на посещението си в Гърция, е, видяхме, че един единствен, е, едно единствено лице отговаря за е, местната служба. Така че не можем да, да създадем цял, цялостна система с недостатъчно с недостатъчни средства. Явно, че цялата система, която трябва да бъде създадена, изисква средства. Сега, що се отнася до центровете за задържане, вашо задължение е е да е, да алармирате обществеността. Има лица, които пребивават продължение на 6 месеца в е, подобни центрове при изваредно лоши и некигиенични условия. Изиск и поискахме затварянето на два центъра за задържане в Гърция. Аз лично не съм посетил други центрове в други страни, но смятам, че навсякъде има, ще трябва да се закрият някои от тях предвид състоянието им. Да, да, да, държ, държавите членки трябва да бъдат подтиквани да реагират. В Гърция дори не знаеме дали има 26 хиляди е, поискали убежище или 50 хиляди. Дори не можем да, да разполагаме с, с точни цифри. Не може хора да чакат с продължение на години да се реши е, проблемът им и да се разгледат досетата им. Ние, депутатите, смятаме, че това е приоритетен въпрос и ние смятаме, че политиката свързана с убежището е тясно свързана и е част от външната ни политика, т.е. трябва да имаме интегрален е, подход, цялостен е, подход, е, защото става дума за отношение между различни държави. Така че е необходимо да разполагаме с необходимия е, регламент. Години наред комисията смяташе, че този проблем не е приоритет, но не можем да продължаваме така, госпожа Ромеро. Много ви моля, имайте предвид, че в 9.45 е, започва изслушване по а, е, свобода на медиите. Така че давам думата на следващия урад. Благодаря ви за търпението, благодаря ви за програмата, която ни предоставихте. Тъй като аз съм докладчик по отношение на, кост, на, на разходите за регламента от Дъблин, ще говоря най-вече по нещата, които вие споменахте, включително член 31. Както ние всички знаем, този член 31 за ранния механизъм за предупреждение в регламента има за цел да открива недостатъците в националните системи за убежища, преди те да бъдат разработени в организации. Казано иначе, това е нашия инструмент, с който ще избегнем ситуацията, която вече се случи в Гърция по отношение на търсещите обежещи. Комисията и други органи имат ключова роля, за да дават твоите препоръки на държавите членки при преговорите по този член. Имаше много фокус от страна на държавите членки поради натиска по този член, но това е механизъм за надзор над всички държави членки, а не просто да се упражнява натиск върху само държавите от а, Средиземноморието. Може да има и други държави членки, които имат нужда от този механизъм. Регламентът от Дъблин се основава на идеята, че механизма за обежище трябва да предоставя едни и същи гаранции за търсите обежище във всички държави членки. Ето защо ни е необходим много внимателен и постоянен механизъм за мониторинг във всички държави членки. Чухме за вашите намерения по, по отношение на системата за ранно предупреждаване в 2013 година и моят въпрос е, смятате ли, че имате достатъчно ресурси, както финансови, така и човешки, за да можете да се справите с огромната задача, която ви е поверена по силата на член 31, като се вземат предвид, разбира се, мерките за тягане на финансовата дисциплина. Освен това, бих искал да ви чуя какво ще кажете по отношение на възможността да се извършва мониторинг върху всички държави членки, а не само тези по средиземноморската граница и южната средиземноморска граница. Освен това искам да знам дали предвижда да има някакви проблеми с желанието за сътрудничество на държавите членки и с тяхната готовност да съставят плана за превентивни мерки и дали има още някакви неща, които са ви необходими. Благодаря. Благодаря на господин Вислер за неговата реч. Благодаря и за това, че ни обясни какво правят те в областта на обежището. Аз самия имах шанс да, да посетя службите в Малта, проведох много добри разговори с директора там и наистина съм много удовлетворен по отношение на работата, която те извършват, защото съм виждал резултатите от тяхната работа в, а, по време на нашето посещение в Гърция, което се случи миналата седмица. Разбира се, винаги има още неща, които могат да се направят. Но а, усетихме, че гръцките власти смятат, че са получили необходимата подкрепа от ЕАСО, за да могат да въведат политиките в областта на убежището. Те, разбира се, очакват много повече помощ при организирането и създаването на новата служба по убежището. Тази служба почти е готова, но все още не е започнала да работи. Присъединявам се към колегата, който говори по въпроса за преместването и бих искал да попитам комисията дали те всъщност възнамеряват да излезнат с предложение по този въпрос и какво си мислят за разпределението. От господин Вислер бих искал да чуя малко повече по отношение на оценките на проектите Юрима. И какво точно ще направят по отношение на проекта Юрима 2? За мен е много интересна информацията, която ни беше предоставена по конкретни въпроси, като например страна на происход, което е изключително полезна при държави, на държавите членки, когато решават как да решат определен казус с, с а, човек потърсил убежище. Благодаря. Господин Бронс. Няколко въпроса. Доста пъти съм ги задавал, никога не съм получил удовлетворителен отговор. Какъв процент от тези хора, които търсят обежище, са били отделени, за да бъдат подложени на този обект? и а, какъв а, брой от тях са отделени като такива, които са опасни за обществото. После какви, от, каква, какъв процент от тези, които търсят обежище, им се отказва обежище? Дали имаме някаква данни за хората, които напускат Европейския съюз, се връщат в своята страна на происход или поне напускат Европейския съюз? знам за случаи, в които в които не са а, насилствено репатрирани тези хора, дава им се писмена заповед, която те разбира се веднага спазват. След това, що се отнася до така нареченото принудително извеждане от страната или доброволното извеждане от страната, как стоят нещата? И по отношение на последния въпрос, имате ли някаква горна граница на лицата търсещи убежище, които ще бъдат прияти в Европа или нямаме такова ограничение по отношение на бройката, който идва всичките ще ги приемаме? Още едно нещо. Аз наистина се притеснявам за броя на лицата търсещи убежище, които идват от страни, в които има конфликти, които всъщност са насърчени или причинени от западните страни, включително страните от Европейския съюз и а, дори ме е срам да го кажа, подклажени от Обединеното кралство. Става въпрос за такива страни, които на теория са се върнали към а, демокрацията, но но, но продължаваме да виждаме а, хора от тези страни, които идват да търсят убежище. Такъв случай е Тунизия. Там нещата уж вече са демократични, но още 20 000 човека търсят убежище при нас. Е, господин Висер има думата. Благодаря. Господин председател, нека да отговоря на въпросите, като ги разделя по теми, тъй като така ще е по-практично. Още веднъж искам да ви благодаря най-сърдечно за подкрепата. Аз съм изключително благодарен и на вашата комисия, и на отделни нейни членове за подкрепата за АСО. Аз вече съм разговарял с някой от вас в Малта и това само по себе си представлява знак на подкрепа. По теми сега. Първо, годишния доклад. Онова, което поне на хартия трябва да обсъждаме днес. Няма да навлизам в подробности, тъй като имаме много малко време, както каза председателя. По първия доклад всъщност комбинирахме два отделни доклада. На първо място състоянието в областта на обежището и на второ място дейностите на ЕАСО. Следващата година ще разделим тези два доклада. Ще имаме отделен доклад за дейностите в рамките на нашата отчетност по отношение на бюджета и отделно ще има доклад за състоянието в областта на обежището. Всичко това ще се появи в следващата година. По този начин ще имаме възможност да дадем повече информация за това, което се случва в областта на убежището. И както каза господин Бусотил, ще работим в тясна връзка с комисията доклада за миграцията на комисията е по мащабен и ние ще се опитаме да се вместим в контекста на този доклад. И естествено ще координираме общите усилия. Толкова по отношение на процеса и доклада. На второ място, нещо много важно, следващата година ще се появи пакета за обежището. Естествено, той трябва да бъде ратифициран от всички партньори. С оглед на състоянието на нещата, можем да предвидим, че от началото на следващата година европейската рамка за миграция и убежище ще бъде подобрена. Всички държави членки съответно ще трябва да приемат ново законодателство и нови практики в областта на предоставянето на убежище. И тук вече се засяга основната дейност на службата ЕАСО. Тя трябва да подкрепя държавите членки, когато те работят, като нашата задача е да организираме, да повишаваме качеството на дейността. По отношение на приоритетите, Така наречения пакет за обежището от 2012 година ще бъде основният документ, който ще определя приоритетите за следващата година. На трето място по отношение на презаселването. Справо господин Бусотил и някои други депутати говориха по този въпрос. Много важна тема. Ето защо заедно с комисията поехме инициативата за оценка на Еорима 1 и Еорима 2, както и на двустранните системи за помощ за Малта. Финализирахме един доклад още в началото на тази година. Имаше дебат преди 10 дни на съвет в Люксембург на министрите по правосъдие и вътрешни работи. Там се каза, че работата по темата в тази област е удовлетворителна. А по отношение на това, което ще правим, ние ще правим онова, което предвижда регламента, а именно да насърчаваме през заселването, когато имаме възможност. Трябва да кажа на господин Бусотил, че темата е с изключително голям политически заряд. Регламента за ЕАСО казва, че ЕАСО трябва да координира дейността, но не може да подема инициативата. Всъщност, много възможности проистичат от оценката, която направихме. Виждам, че държавите членки приемат ролята на ЕАСО, ролята, която АСО в момента играе. На този етап обаче комисията трябва да направи предложения на политическо ниво. В същото време ЕАСО ще продължи да организира своите собствени инструменти и ще уточнява своята роля по отношение на презаселването. Това няма да е края на процеса. По отношение на Гърция, няколко коментара бяха споменати. Нека ясно да заявя. Регламента постановява, че ЕАСО може да оказва подкрепа за държавите членки само когато те изрично поискат такава. Това се случи по отношение на Гърция и от искането за помощ на сам, ние даваме помощ там, където можем. Правим го от самото си създаване, сега сме вече пълнокръвна и пълноправна организация и можем да подкрепяме гърците в изграждането на техните три служби. Стига естествено гърците да заделят необходимите ресурси и човешки ресурси, не на последно място. За момента това не е съвсем така. Трябва да кажа обаче, че вече сме свършили работата си във всички други области. Осигурили сме обучение на персонала, имаме насоки за работа, имаме отделено специално внимание за уязвими групи, непридържавани непълнолетни. Работим по отношение на управляването на центровете. В тази връзка нашите услуги са на достатъчно добро ниво. Втория голям проблем за Гърция в страни от прехода е, е все още твърде голямото количество необработени молби за убежище. Ето защо всички услуги, всички служби по-скоро трябва да работят за решаването на проблема – ЕАСО заедно с други заинтересовани страни е, се надява, че скоро ще започне работа по изчистването на тези е, толкова много натрупани молби за убежище. Ранното предупреждение, много важна тема, член 31. ЕАСО и комисията играят ключова роля тук. ЕАСО трябва да представи съществуващото положение. Това е неговата роля. Няколко конкретни коментара от моя страна. Напълно съм съгласен, че това трябва да е наблюдение във всички държави членки. Това е изключително важно, защото ако искаме да сме подготвени, а ранното предупреждение е свързано с подготовката, то това трябва да се осъществи. Не става въпрос за наказание. Някои хора разглеждат ранното предупреждение като наказване. Не, става въпрос за това да сме подготвени, да имаме достатъчно време да се подготвим. И това въжи за всички държави членки. Един конкретен пример. В началото на тази година получих сигнал от Люксембург. Люксембург, между другото, аз не го очаквах, едва ли и други са го очаквали. Имаше там неочаквани проблеми, така че, е, виждате, не става въпрос за нова държава членка или за Средиземноморието, става въпрос за стара държава членка. Трудно ли е? Да и не. не е толкова трудно, защото всички разбират, че има нужда от сътрудничество, трябва да се работи заедно, за да си създадем представа за съществуващото положение. А реалната представа понякога е нещо различно, в зависимост от тълкуването. Не винаги онова, което ви казва страната съседка е, е съвсем точно. Това е само една част от цялостната картина, а ние имаме нужда от пълната картина, за да работим както трябва. Естествено, когато се започнат разговорите, ще се уточняват различните подробности и ще се работи. Готови ли сме да извършваме онова, което ни е възложено. Мисля, че на този етап сме готови, имаме бюджет, имаме човешки ресурси, само че проектите ни са изключително емки по отношение на човешки ресурси, изискват страшно много. Те са много интензивни, общо заето. Трябва да се направи, например, анализ на риска, един стабилен анализ на риска. Персонала е по-важен, вероятно, от колкото самите финансови ресурси. Ето защо трябва да има отдаден на идеята персонал – ще се върна на този въпрос, когато имаме малко повече опит. Сега колко време имам? Да, доста напреднахме вече във времето. Имаме изслушване от 9.45. И ако ми позволите, по отношение на размера на феномена търсещи убежище, има ли горна граница? Европейските ценности, които всички споделяме, определят, че не може да има официални тавани на този феномен, на това число, търсещи обежище. Благодаря, господин Висър, казва председателя. Благодаря за това, че положихте усилия да отговорите бързо и точно на всички въпроси. Трябваше да действате бързо, тъй като е, аз е, ви казах, че имаме изслушване по отношение на медийната свобода. Благодарим ви за това, че дойдохте и ще ви очакваме отново. Желаем ви всичко най-добро. До следващия път. So no further delay because I insist we have a Да не, да не се бавим тогава тъй като дневният ни ред е много наситен. Разполагаме с 2 часа и 15, за да изслушаме различни изказвания, свързани с свободата на пресата. Нека да кажа няколко думи по за идеята. Това е част от цялостната работа на нашата комисия и доклада за Хартата на Европейския съюз и разпоредбите за свободата на медиите. Наш докладчик е госпожа Рената Вебер, която оценява положението и развитието на нещата с помощта на различните заинтересовани страни. Много ви моля, много моля, Унези, които искат да останат в залата, да запазат мълчание, тъй като трябва да проведем нашето изслушване. Много ви моля за тишина. А тези, които искат да си приказват, тези, които желаят да си приказват, моля да напуснат залата. Защото трябва да започнем нашето изслушване, организирано от колегата Рената Вебер. Ще имаме три части. Накрая на всяка част ще се произ... ще... ще обсъдиме проблемите, с въпроси и отговори към членовете на панела. Разполагаме с 2 часа и 15, нито минута повече, тъй като в 12.30 трябва да приключиме. За това започваме с първата част и нашия панел и уводни думи от Ренате Вебер, след това госпожа Елеонора Гавриелидис, директор на прес и информационния офис на а, Кипър, господин Антони Пелан, който е шеф на кабинета на комисар Нели Круса. След това ще имаме видеоконференция с госпожа Дуня Миятович. Но първо давам думата на госпожа Вевер, нашия докладчик. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички тези, които ще участват в това изслушване. Целта е да изслушаме експертите, които да ни помогнат на нас, законодателите, да намериме най-доброто решение при създаване на стандарти за свобода на пресата в Европа. Аз всичко, което имах да кажа е залегнало в доклада, в измененията, за това няма да бъде много изчерпателна тук, но искам само да кажа защо а, решихме, че този доклад трябва да бъде изработен през 2012 година. А, след няколко инициативи и препоръки, отправени на различни нива, установихме, че през последните години е, медиите се сблъскват с е, много проблем, проблеми и на практика тези проблеми с, е, не се различават в различните държави членки. Европейския съюз и Европейския парламент работи е, и би искал нещата да се подобрат. Но смятаме, че Европейската комисия не, не е достатъчно инициативна и предприемчива в е. затова решихме, че трябва да се изработи един доклад, в който да залегнат критерии и препоръки, е, като по този начин ще подпомогнем е, комисията в нейната работа. Е, в крайна сметка в, в договорите и в хартата са залегнали основните права. Разполагаме с хартата за, основ, за фундаментални права. В и различни инструменти за защита свободата на медиите. Защо след като разполагаме с всичко това да нямаме един по-хармонизиран подход и да направиме да решиме проблемите там, където смятаме, че медиите са обект на натиск, това, че в някои страни има проблеми. Доклада не е, няма за цел да посочва виновници, а просто да представи един набор от критерии, от инструментари, които да осигурят свободата на медиите или, или просто да, да каже това, което не трябва да се прави срещу свободата на медиите. Затова считаме, че, е много, че ще бъде много полезно да изслушаме представители на различните институции, на комисията, на съвета, експерти и представители на медиите. Това е целта на настоящото изслушване. Благодаря ви, че сте тук. И сега смятам, че можем да преминем към първият оратор. Благодаря, госпожа Вебер. И сега давам думата на госпожа Елена Гаврилидис, директор на прес-информационния офис на Република Кипър. Благодаря. Всички знаем, че медиите имат важна роля, която използват в демократичния процес и това е предпоставка за съществуването на много други човешки права. Медиите са наречени четвъртата власт, тъй като те действат от името на гражданите и пазят техните права срещу другите три сили. Разбира се, нещата имат две страни и ние трябва като общество и правителство да пазим медиите от вредни и недемократични практики. Трябва да направим нещата така, че да избегнем концентрацията на медии и да осигурим плурализъм. По отношение на другите основни права и свободи, това трябва да зале... които са залегнали в Европейската харта. Ние знаем, че това е задължение за всяка държава членка. Това, разбира се, на практика не означава, че всички членове на хартата винаги се, се, се използват или се използват така, както е било предвидено. Ето защо европейските институции имат важен инструмент, който могат да използват за осигуряване на свобода на медиите. Дори когато ние като Европейски експерти се опитваме да съветваме други държави по отношение на свободата на медиите, включително и страните от арабския свят, в които сега има събития, ние трябва да имаме предвид, че самите ние все още имаме значителни проблеми в тези области. Ако разгледаме един доклад от тази година можем да видим, че нещата доста са се влушили в някои държави членки, особено тези, при които има много сериозни поражения от финансовата криза. България, например, има най-нисък ранг сред държавите членки. Литва и Латва са паднали надолу в класацията до 350-та позиция. Обединеното кралство също има доста ниска класация. На 28 място Франция дори е по-низко, на 38 място. По принцип тези а, показатели а, са отразени и в други доклади на други различни непредъсвани организации, например Freedom House и Freedom of the Press Report. Освен това Финландия, Норвегия, Нидерландия, Исландия, Австрия, Люксембург, Швеция, Дания, Чешката република и така нататък са сред първите 16 по света, в които се включват и други неевропейски страни, като Канада, Нова Зеландия и Кабо Верде. Това, което е важно, е, че ни трябват повече усилия и то Освен това е важно да имаме предвид, че тези страни, които са на първо място, в първите места, трябва също да полагат усилия, защото трябва да се пази независимостта на пресата. Има моменти, в които, както в Финландия и в други страни, пресите, пресата има нужда от подпомагане от страна на правителството, за да може да запази своята дейност. Ето защо се задава въпроса за независимостта на пресата. Въпросът в такъв случай е какви са критериите, които се използват, за да се види дали медиите са наистина свободни. Трябва да имам предвид, че наистина имаме различни културни обосновки, в някои страни има различно тълкование на думата свобода. В някои държави се позволява до известна степен помагане от страна на държавата, в други това не се позволява. Нито една от, в нито един от тези случаи страните смя, не смятат, че техните практики по някакъв начин пречат на свободата на медиите. Имаме важни дейности, свързани с събирането на достоверни и надежни данни. И това трябва да се базира на сравними данни. Знаете колко е трудно да се, взем, да се съберат надежни данни на, по такива важни въпроси, като свободата на медиите. Знаете, че имаме културни и езикови бариери. Също така до известна степен степен се е, губи степента на подробност, когато се прави сравнение между много различни страни. Това е причината тогава, когато разглеждаме методологичните обяснения на наистина добре свършената работа от различни нго та неправителствени организации, да виждаме, че това има неудобството да ни дава до известна степен съмнение върху данните. Няма повече да говоря по това. Съществуват трудности, което ни затруднява още повече в постигането на общи стандарти. Освен това, нещата се затрудняват още повече от различните регламенти, които използваме. Например, имаме такива регламенти, които имат за цел да осигурят различие, като пречат на концентрацията и също така не позволяват държавата да се меси в медийния пазар. Дали това наистина е така, трябва да бъде обсъдено. В някои държави членки има има а, дискусии по отношение на правото на участване в властта на журналисти. В някои случаи а, по принцип свободата на собствениците на медии се използва за да определи политиката и политическата тенденция на техните собствени медии. Тези различия и трудности при измерването водят до неяснота дали можем да дефинираме, да определим какво представлява свободата на пресата и дали да можем да измерим навсякъде в Европейския съюз. Въпреки това, това не трябва да означава, че ние не можем и не трябва да измерваме свободата на пресата и на медиите. Напротив, това е един много важен показател за демократичност и всъщност ни дава право да преценим по какъв начин се използва свободата и по какъв начин се определя нивото на демокрация във всяка една държава. Като се има предвид свободата, че свободата на медията е такъв важен показател, ние трябва да, да, се изпол... да го използваме, за да се опитаме да преценим качеството на демокрацията – Това много ще ни помогне да се справим с всякакви технически трудности. По отношение на по-широк план, трябва да се каже, че с Хартата, Европейската харта, трябва винаги да уважаваме плурализма и независимостта на медиите. Това може да се види съобразно членовете в хартата, които, са, които са за затвърждаване на демокрацията и гражданството и основните принципи на Европейския съюз. Всички тези неща са добро развитие и представляват желони по пътя за осигуряване на свободата на медиите. Това не означава, че нямаме проблеми сега ли, че няма да имаме проблеми за в бъдеще. Това е един процес, всички знаем че Европейския съюз не може да има бавна крачка в този процес заради плурализма, многото държави членки и така нататък. Някои неща могат да причинят забавяне, но не трябва да причиняваме забавяне за силването на демокрацията. Това забавяне може би ни дразни, но то показва, че ние сме отдадени на ангажимента си за демократични ценности. и мисля, че е добре, че се сблъскваме с тези трудности, защото те ни показват основните принципи. По какъв начин се опитваме да консолидираме и нататък да засилим свободата на медиите, това е едно от нещата, които ще подлежи на различна интерпретация от страна на различните държави членки, на комисията и на парламента. Това, което за мен означава този въпрос е, че дебата трябва да продължи с още повече ентусиазъм и още повече ангажимент към общата ни цел. Не трябва да забравяме, че нашата цел е една и съща това, което понякога се различава е начинът по който тълкуваме нещата и възможността за намеса на европейско ниво по отношение на свободата на медиите в държавите членки. И наистина правната база за такава намеса може да бъде намерена в документите. И трябва да видим дали това може да се случи и на политическо ниво. Тази дискусия тече вече доста дълго време дискусиите се развиват със своя собствено темпо, докато се постигне консенсус. Аз мисля, че ние трябва да продължим да се опитаме да постигнем съгласие или поне а, приемлив компромис. Всички ние сме съгласни по общите неща. Нека продължим да отбелязваме напредък, дори понякога да ни се случва, че това се случва доста бавно. Благодаря. Нека сега дадем думата на господин Антони Уилен, който представлява комисар Нели Круз. Благодаря, господин председател. Много се радвам за това, че съм поканен. В началото искам да се извиня от името на Нели Круз, която много би желала да участва в разискванията тази сутрин, тъй като тази тема и е по сърце. Тя отдели много усилия и енергия, както и голяма част от своя политически капитал на тази тема. Всъщност тя в момента пътува към Баку. Там ще участва в една среща, където наред с друго ще повдигне въпроса и за свободата на медиите, не само пред президента на Азербайджан, но и пред различни заинтересовани лица в тази страна, където медийната свобода не е на почет. Там има турмоз, даже физическо насилие над журналисти. Нели Круз ще порицае тези практики и ще призове за тяхното прекратяване, ще призове за разследване на инцидентите, които са се случили. Това, за което говорим, не се случва само в трети страни. Съюза трябва да види какво се случва в неговите граници. Нашата отправна точка трябва да е доклада, който спомена госпожа Гаврилидис. Повечето граждани на Съюза в момента се радват на относително висока степен на медийна свобода и плурализъм. Но в съюз на 27 държави членки, където има и многообразие, както вече се подчерта, на лице са предизвикателства пред отворената медийна среда, на лице са проблеми като концентрацията, ограниченията пред медиите, независимо дали те работят онлайн или офлайн, понякога има и само регулация. Между другото, такива въпроси постоянно се появяват в дневния ред. Ето защо ние в комисията се опитваме да се справим с тези проблеми с инструментите, които разполагаме и следим какво се случва в държавите членки. Както знаете, проявяваме загриженост относно положението с средствата за масова информация в Унгария. Комисар Крус през февруари е, повдигна този въпрос. Наскоро тя беше в София, разговаряше с премиера на страната и с журналисти относно положението в медийната среда в страната. Тя повдигна някои въпроси, свързани с прозрачността. Всъщност, парламента още миналата година изказа своите сериозни притеснения относно положението в Италия, Румъния, Чехия и Естония, например. Виждате, че имаме достатъчно голям брой държави, в които има сериозни предизвикателства пред медийната свобода и плурализъм. Не става въпрос само за една или две държави членки. Всяка година комисията се отчита пред парламента, това не ни притеснява, но за съжаление всяка година трябва да споменаваме нови и нови сериозни случаи, И какво ни остава? Трябва да упражняваме политически натиск върху държавите, които не се справят както трябва. Освен това обаче трябва да търсим и пътища напред. И тези пътища всъщност са и в същината на доклада, проекто доклада на Рената Вебер, който обсъждаме днес. Има ли Европейския съюз достатъчно правомощие да защити медийната свобода в държавите членки? Нели Круз публично зададе този въпрос. Ние сме изправени пред трудности. Високите очаквания на комисията се разминават с възможността за решаването на проблемите в държавите членки. Очакванията са големи, но комисията е ограничена в своите правомощия и в правните действия, които може да предвиди и предприеме. Ние следим отблизо онова, което се случва навсякъде. Всички действия от наша страна обаче трябва да се основават а, на солидна правна база и ние трябва да спазваме правата които са ни дадени, имаме ограничения. Винаги възниква въпроса за правомощията и как може да се запълни тази пропаст между очакванията и реалните ни правомощия. Както, ако не се лъжа, е написано в проекто доклада на Рената Вебер, комисията осигурява финансиране благодарение и на парламента за медийната свобода, за медийния плурализъм в държавите членки, като естествено се отчитат и новите постановки на Лисабонския договор, новата среда, която възникна след влизането му в сила. Има една група на високо ниво, чийто председател е бившия президент на Латвия Вайра Вики Фрайберга – тя работи по темата медии на свобода и плурализъм. Трябва да следим, между другото, и економиката в сектора. Тя се променя поради самите променящи се медии. Все повече медийно съдържание се появява онлайн, все повече медийно съдържание придобива цифрова форма – Госпожа Круз създаде така наречения форум за бъдещето на медиите. Тази комисия има доклад, в който има 8 конкретни препоръки за бъдещето. Това са препоръки, чиято цел най-вече е да гарантират прозрачност, плурализъм, оцеляване на всички в средата и оцеляването на самата прозрачност и плурализъм в средата. Ние търсим подход основан на конкретни принципи. Задаваме си следните въпроси. На първо място, трябва ли да се направи повече за защитата на медийната свобода? Кой трябва да я защитава и на какво ниво? Какви са най-добрите инструменти за постигането на тази цел и как да избегнем непредвидените последици. Да не се стигне до там, че да се задълбочи проблема, да се задълбочи така наречената медийна агрегация. С оглед на всички тези въпроси, ние очакваме с нетърпение настоящия дебат и се надяваме, че ще намерим отговори на тези въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, казва председателя. Сега, доколкото знам, трябва да имаме видеопрезентация. Очаквахме госпожа Никола Франк да присъства тук. Благодаря, че ме поканихте. Искам само да кажа, че аз представлявам Европейския съюз за медии. Имаме 70 и 4 члена в 16 страни от Европа. Бих искала първо да направя един общ коментар. Свободата на медиите, което е нашата тема, е тясно свързана с плурализма на медиите, независимост, закрила на, жур, на журналистите и достъп на обществеността до различни източници на информация, възможността да се представлява цяла палитра от мнения, без да има натиск от страна на правителства и политици. всяка заплаха към независимостта на медиите, намеса на правителства, липса на прозрачност относно собствеността или концентрация на медиите е заплаха за плурализма на медиите във всяка европейска страна. Във всяка европейска страна, във, всеки, във всяка област на медиите съществуват под, подобни е, заплаха. Основната роля на обществените медии в е, публичните медии в Европейския съюз са залегнали в различни документи, в ПИПО включително най-вече в протокола от Амстердам в който се казва, че този вид разпространение отговаря на социалните, демократични изисквания и нужди на обществеността. Е, плурализма е в центъра на нашите е, ангажименти към обществеността. В е, декларацията за съвместни ценности. Ние заявяваме, че ще защитаваме, си защитаваме свободата на е, изразяването и многостран, многостранността и плурализма на виждания и мнения. Но независимостта на изданията трябва да бъде е, подкрепено и да се провежда монинг, систематичен е, мониторинг, като се осигурява и е, предвидимо финансиране на е, тези медии. Е, медиите трябва да разполагат с стабилно финансиране, за да могат да запазат своето положение в и своето е, влияние в периода на криза, но за съжаление правителствата намаляват средствата отпускани за публичните медии. През 2010 година бе приета програмата за мястото на медиите в дигиталната ера – включително и условията, които са необходими, за да могат да се предоставят, да се предоставя едно качествено, многообразно съдържание на обществеността. Публич, публичните медии са референт в време, в което блогове и а, други дигитални източници на информация дават много, а, много многостранно и много а, аспектни мнения. Но те Важно е когато се позовават на своите източници, журналистите да имат необходимата свобода, и като независимото журналистическо разследване е, е центъра и основата на публичните медии. Като, като, като, цел, като целта е да се предоставя разнообразно и качествено съдържание на всички слоеве на обществото на европейско равнище неодавнашния меморандум за разбирателство между нашия съюз и Европейския съюз има за цел доказва, доказва още веднъж значението на публичните медии. В този меморандум е Европейския съюз поема ангажимента да подкрепя с политически е, средства е, утвърждаването на е, принципите и критериите. От наша страна е, ние поехме ангажимента да си сътрудничим с различните медийни институции в новите държави членки, като осигуриме обучение и помощ. Но за, за съжаление медиите са все, по, по, все повече и повече концентрирани и това води до а, липса на а, прозрачност. а, сливането на, на, на, на медии и консолидиране на медии, те не гарантира плурализма на мнението. Считаме, че комисията трябва е, да гарантира залягането в новото законодателство на различните аспекти, е, свързани с, с гарантиране свободата на медиите и плурализма на медиите. И както и е, подкрепата на свободен интернет за всички. В заключение трябва да кажа, че на, на, на, нашата цел е да създадем една сфера на медии, където гражданите да могат да си създадат собствено мнение. Но за това е необходимо да има стабилно финансиране на публичните е, медии и предвидимост. Е, политическата подкрепа така както е формулирана в меморандума за разбирателство, е едно, една добра крачка напред и подкрепа за Европейската комисия. Обаче трябва да включи и въпросите свързани с свобода на медиите и плурализма в оценка на влиянието и на последиците на от своето законодателство в всички области. Сега, председателя. Всеки, който иска да вземе думата и да зададе въпроси на нашите паналисти, трябва да го направи в рамките на две минути. Госпожа Антикевич. Благодаря, господин председател. Благодаря, уважаеми гости, за вашите презентации. Мисля, че всички можем да съгласим, че общественото доверие в медиите, което вече е ниско, продължава да пада. Много причини има за това. Висока степен на неточност. Често има грешки, лошо покриване на важни за обществото въпроси. По отношение на високите маржове за печалба, това е важно. Виждаме, че хората се фокусират върху така наречени сензационни истории, убийства, насилие, скандали. И то като медиите работят по тези жълти новини – това оказва влияние върху нашия живот, защото останалата част от света получава малко внимание. падат броя на събитията по отношение на правителството, които са покрити, докато същевременно има все повече и повече покриване на живота на знаменитостите, например. Какво прави това по отношение на разликата? Излиза, че ние имаме едно правителство, което ни изпразва джобовете, влиза ни в задния двор или ни изпраща на война. И ще кажа една, един известен цитат. Новините са ни необходими, за да имаме ние свобода. Не знаем дали свободата съществува за самите медии, за а, журналиста, но те трябва да отразяват истината и нищо друго, освен истината. Благодаря ви. You, um... Благодаря, господин председателю. Мисля, че това е възможно да задам няколко въпроса. Първо искам да кажа, че възможността да получим доклада на Рената е много важен. Ако в него има съдържание, което ни дава право да се справим с въпросите по основните права, които са се появили в Унгария и други държави, това е чудесно. Но по-важният въпрос, който излиза от този доклад е това, за което говори и Антони Уилан. Това всъщност е разликата между нашите очаквания и правомощията. Това е една а, дискусия, която няма как да не проистече от този тип доклади, защото започваме с въпроса за фундаменталните, основните права, който пък е основен по отношение на това как ще се справим с концентрацията на медии и разнообразието от медии. Комисията знае много добре какво се случва по отношение на въпроса за основните човешки права и по-тежкия въпрос за поралността на медиите и а, тяхната конкурентоспособност. Важно е да видим какво имаме ние налично като инструментариум в комисията и как можем да го използваме. Мисля, че това е един много полезен набор от стандарти, тогава обаче нашите очаквания ще пораснат по отношение на това как ще се справим с, собствен, с тези проблеми. Например, в моята държава членка има проблем с саморегулирането, с доброволния подход, което води до нарушаване на правото на личен живот на гражданите и има случаи, в които граждани искат да се намери решение това решение може да започне с процес на промяна на регламентите, който може да се случи в някои държави членки. Някои държави членки искат отговор от Европейския съюз. Не само по отношение на решения, но и по отношение на инструментите, които сам, самият Европейски съюз може да използва. Тук не е момента да се правят речи, но а, искам да задам един въпрос. Въпросът е най-вече към комиста, но и към Рената. Какво ще направим с този доклад? Дали ще разгледаме правната основа, по какъв начин можем да използваме закона за конкуренцията и да видим каква е правната рамка по отношение на това как да използваме закона за конкуренцията при концентрация на медиите? да видим по какъв начин да се справим с този въпрос, къде има концентрация на медии, къде има монополи, които всъщност пречат на гражданите. Виждаме, че това е факт за Обединеното кралство в момента, но е валидно и за Италия и за други държави членки, защото вярвам, че нашите очаквания ще пораснат но това а, не пречи на доклада, защото е важно да се поставят стандарти. Няма да продължа нататък в своето изказване, защото виждаме много въпроси, които поражда този доклад. Важно е, след се на този доклад, да имаме механизъм за мониторинг, механизъм за управление на жалби. И мисля, Рената, че тези неща ще бъдат много полезни по отношение на доклада ви. Благодаря, господин Бронс. Едва тази година Франция призна, че е, масовото убийство на арменци от страна на Турция всъщност е било геноцид. някои други държави членки имат а, криминализиране по отношение на мненията на историци за исторически събития. Мисля, че тези закони не съответстват на свободата на словото и свободата на медиите. Разбира се, трябва да имаме а, от, трябва да имаме а, ограничения тогава, когато се опитват да се възпламени насилие или да се оправдае насилие. Става въпрос за някои последни неща, които излезнаха по отношение на Сталин. Що се отнася до интернет управлението и отворения интернет, колко държави членки преследва собственици на сайтове, които са базирани в други държави членки по отношение на такива мнения, които се смятат за еретични. Не можем да обсъждаме свободата на медията без да направим препратка към тези закони. Що се отнася до ограниченията на свободата на словото или на писменото слово, или на това да се четат текстове, има ограничения по отношение на това какво да се чете. Защото свободата на медиите включва и свободата на достъп до медиите. В Германия Имаше един дебат за забраната на една политическа формация. Разбирам, че не всички са се интересували от това, но все пак това се случи. Идеята им беше всъщност, когато говоря за политически партии, трябва да имам предвид, че казвам всички тези, които, разбира се, правителството иска да забрани. Е, имам предвид и Обединеното кралство, в което всъщност е, нашата е, практика е истината да е защита. Благодаря много. Мисля, че разглеждаме всякакъв тип дилеми, казва госпожа Гомеш. Мисля, че това обаче не е извинение за нас да кажем, че сме по-добре по отношение на свободата на медиите и демокрацията от други страни и места в света. Разбира се, ако искаме да запазим своя авторитет, когато даваме съвети на други страни, в това отношение трябва по някакъв начин да отговорим на очакванията, които са много силни. Много е важно да видим къде са компетенциите и правомостта на различните европейски институции. да не нарушават тези граници. Наистина се надявам, че ще имаме повече възможности въз основа на договор от Лисабон да излезем от настоящите регламенти. Нашата цел е да не въвеждаме прекалена регулация на тази област, защото има различие, многообразие. Това е много важно за нас. Струни се обаче, че реномето на Европейския съюз, очакванията на гражданите са по-важни от всичко останало и ето защо трябва да стигнем максимално далече и очаквам да видя доклада на тази група на високо ниво, която вече, който беше споменат. Става въпрос за документа, който се изготвя за комисар Нели Круз. Ние обаче трябва да бъдем достатъчно смели, за да направим някакво изявление в този доклад и да видим някакви съществени препоръки в доклада на групата на високо ниво, които излизат извън настоящите регламенти и настоящата ситуация по отношение на свободата на медиите. Не е достатъчно само Съвета на Европа и Организацията за економическо сътрудничество и подпомагане да, да говорят по този въпрос, важно е европейските институции да поемат своята отговорност. И това се отнася за всички европейски институции. Благодаря ви. Thank you, Госпожа Луначек, благодаря, господин председател. Извинявам се, че не присъствах от самото начало, тъй като трябваше да бъда на друго заседание на комисия. Аз искам да подкрепя част от въпросите и коментарите, които бяха зададени и направени. Например, тези от госпожа Гьонц. Как ние се отнасяме по отношение на медийната свобода е ключово за нашето реноме. Западните Балкани, например. Всеки говори за това, че трябва да има достатъчно голяма медийна свобода, че журналистите трябва да могат да работят и по критични теми. Какво да кажем обаче? Случва ли се това? Аз подкрепям онези, които искат да има по-високо ниво не само на наблюдение – Смятам, че трябва да можем да определим на ниво Европейския съюз минимални високи стандарти за медийна свобода. Бих искала да разясните малко повече какво можем да направим в тази връзка. Всъщност е, въпросът е и към Рената Вебер. Въпросът е да имаме задължителни стандарти. Какво означава наблюдение? Наблюдението, добре, но ако има нарушаване на стандартите трябва да има санкции. Ние в Европейския парламент сме хората, които можем да постигнем напредък в тази връзка. Това е основният ми въпрос към вас. Между другото, ние трябва да се ползваме с доверието на всички граждани, не само на тези на Съюза. Господин Маринеско има думата. Благодаря, господин председател. Всеки път, когато говорим за медийна свобода, имаме предвид вмешателство от страна на държавата или от страна на правителството. В момента в Съюза обаче имаме проблем по отношение на частните средства за масова информация. Защото има вестници, например, които се подчиняват на политическите виждания на собствениците, на собствениците на самата медия. Какво смятате вие по този въпрос? Съюза няма правомощия по отношение на пресата. Доклада говори за евентуална намеса от страна на Съюза чрез приемане на законодателство. Аз искам да разбера какво точно имате предвид, когато говорите за евентуално приемане на законодателство в Съюза в тази област. И последния ми коментар. Вярно е, че медиите трябва да са свободни. В същото време обаче журналистите също трябва да са свободни. И те трябва да се съобразяват с някакъв етичен кодекс. Те трябва да бъдат освободени от натиска на собствениците, на парите, на правителството и така нататък. Какво вие смятате? Имате ли отговори на тези въпроси? Госпожа Макинтайер. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички оратори от тази сутрин. Изключително интересен дебат. Аз проявих особен интерес към казаното от господин Уилан. Той спомена непредвидените обстоятелства. Много често в Европейския парламент се борим срещу закономерността на непредвидените обстоятелства. И ние трябва да сме предпазливи във всяка наша дейност. Първо трябва да видим как може да се приложи по-добре съществуващото законодателство. Много често има законодателни рамки, споразумения, договори и така нататък. Въпросът е дали онова, което вече е изключено, се спазва. На второ място, има ли Европейския съюз правомощие в тази област? Този въпрос беше повдигнат и от други колеги. Освен това, единния пазар – дали структурата, която съществува в момента, не представлява пречка пред а, развитието на законодателството в областта на конкуренцията, например. Аз съм от Великобритания и от а, тази гледна точка за мен е важно да разгледаме равновесието между свободите функциите и отговорностите на пресата и на медиите в тяхната цялост. Мисля, че ние трябва да установим подобно равновесие. Заедно с Рената Вебер аз участвах в делегацията в Унгария. Трябва да кажа, че въпреки, че Унгария се откорява по някакъв начин, като отрицателен пример – този доклад не трябва да е само за Унгария. Ние трябва да разгледаме целия съюз и да видим какво влияние, какъв натиск оказват правителствата. От друга страна обаче имаме и медийната отговорност. И сега давам думата на нашите експерти. Искате ли да сте първа, госпожо Гаврилидис? I was, uh... Добре, нека да не караме подред. Аз съм напълно съгласна с госпожа Гьонц. Тук съществува дилема и няма извинение. Трябва да има регулация, но не трябва да има свръхрегулация. Ако не опростяваме нещата, няма да можем да наблюдаваме какво се случва, няма да можем да прилагаме на практика разпоредбите. Много често става въпрос за много труден процес. Не е лесно нещо изключително сложно да се опрости и да се наблюдава. Да, госпожо Макентайер, това е обратната страна, другата страна на монетата. Медийната свобода означава и двете страни да се държат прилично, защото иначе нещата няма да проработят. Много често се пише за злите правителства, които потискат медиите. Да не говорим пък за частните медии, журналистите зависят а, от собствениците, те получават а, заплатите си от собствениците. Това обаче не е единствената страна на проблема. И сега живеем в криза и всъщност всички тези неща като че ли се откоряват още повече, защото хората се притесняват за работните си места, има закриване на вестници, например, и всички са готови да направят това, което им нареждат началниците. Така че е, трябва да се създаде уредба за защита на тези лица. Трябва да има рамка, която да е проста по своя характер, да може да се наблюдава е, по един лесен начин. Господин Уилън, благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Ако не се лъжа, господин Мораес е, зададе важен въпрос. Той каза, че има много различни въпроси, преплетени в тази палитра на свободата и на плурализма. Понякога има интервенция, която е по-голяма от тази, която наблюдаваме в някои държави членки. Съответно, трябва да разглеждаме всеки конкретен аспект по-отделно и да видим какво искаме да има по отношение на прозрачността, по отношение на регулацията, каква точно да е независимостта. Това разделяне е важно, защото винаги възникват въпроси за правните основания и за правомощията. Това не са абстрактни въпроси. Много често на лице е въпроса имаме ли правомощието да направим едно или друго или трето. Така че винаги задълженията трябва да се разглеждат заедно с правомощията. Комисията няма правомощието да действа просто защото нещо се споменава в хартата на основните права. Ние трябва да намерим оперативна връзка с договорите, независимо дали става въпрос за вътрешния пазар или за някаква друга разпоредба по същество. Още нещо, което ако не се лъжи, засегна госпожа Макинтая. Съществуващото законодателство може да е достатъчно само по себе си. Ако погледнем Великобритания, например, и това, което се случва там, всичко, което се порицава като провал на саморегулацията, всъщност включва до известна степен и евентуални нарушения, нарушения на закона за електронните медии. Така че ние трябва да видим какви са съществуващите разпоредби и да видим дали тяхното по-добро изпълнение не би решило някои проблеми. По въпроса на госпожа Луначек, относно минималните стандарти за наблюдението и санкциите. Всъщност, когато говорим за санкции, се връщаме на проблемния въпрос за правомощията. Всъщност, разговорите с, с, с законодателя не са приключили. Това го отбелязвам с задоволство. Трябва да има допълнителни усилия по отношение на тълкуването на различните показатели за медийна свобода. Тези показатели още не са превърнати в оперативни инструменти, в нещо, което действа на практика. По отношение на казаното от госпожа different types of meat. Е, наказаното от госпожа Античович. Разликата между качествените медии, медиите, които залагат на качеството и тези, които залагат на сензацията. Много лесно е да се каже, че едните са легитимни, а другите не. От гледна точка на обществения интерес, обаче, трябва да видим какви са економическите условия за да може една медия да може да се подчинява реално на, на, на някакви правила на наблюденията – така приключвам поради липсата на време. Госпожа Франк. Доверието в Съюза беше споменато. Вярно е, че има известна доза недоволство в държавите членки. Споменах един меморандум за разбирателство, комисията и Европейския съюз на радиоразпръскващите е, е, юридически лица, така наречения EBU, е, работят заедно. Естествено, винаги има ограничение на правомощията. В известна степен то настъпва, така или иначе. Много често националните традиции, различните култури играят важна роля. Ясно е, че има различна степен на недоволство. Господин Уилан заяви, че има нужда от правно основание, за да се намесим. Трябва да погледнем съществуващия регламент. Има възможност медийната свобода и медийния плурализъм да получат по-голяма важност в рамките на съществуващите регламенти. И това трябва да се разгледа, когато се прави оценка на въздействието. Още нещо, което трябва да се разгледа внимателно, независимостта на надзорните органи. В директивата за аудиовизуалните медийни услуги се намеква за нещо подобно, без това да е описано черно на бяло. Господин Маринеско говори за частните медии. Трябва да има прозрачност по отношение на притежателите. Трябва да се знае кой притежава различните средства за масова информация и когато това се знае от всички, ще се знае и какво качество има на информацията, която се предлага от съответното средство за масова информация. Споменаха се ценностите, които трябва да се приемат за всички държави членки. Всъщност, ние имаме 56 държави членки. Много от тях са е, страни, които не са от Европейския съюз. В е, много от тях има проблеми с независимостта. Ние се опитваме да създадем необходимите условия, за да се случи нещо подобно. Приемаме насоки за редакторите, например. Предлагаме ги на вниманието на онези, които не са съвсем запознати с така наречената журналистическа етика. Е, иска ми се журналистите да могат да работят свободно и независимо навсякъде. Благодаря докладчика, за да приключите. Благодаря много. Съвсем накратко. Европейския съюз не се основава само на економически или финансови интереси. Аз мисля, че в Основното е, че той е един съюз на принципи и на права. За това не можем да се извиняваме винаги с бюрократичните трудности, които не ни позволяват да правим това или онова. Това просто не е задоволителен отговор. Споменахте санкциите. Е, санкциите не означават винаги нарушения, Да, в много случаи да, но санкции в кавички е начина по който се описва а, положението в дадена страна членка, в даден отрязък от време. Затова смятам, че а, не е задоволителен отговор да казваме нямаме достатъчно законодателни инструменти и така нататък. Не. Ако имаме политическата воля, ако искам е, наистина да е, свободата на медиите да процъптява, има начин да го направиме. Аз в момента не, нямам, нямам предвид комисар, комисара Круз. Тя винаги много активно взема позиция, но Но мисля, че нещата трябва да се променят за бъдеще, защото тя беше доста така колеблива в момента, в който обсъждахме точно тук в Европейския парламент е, проблемите, свързани с свободата на медиите. Така че, що се отнася до отговорността, аз е, бих се въздържала от е, коментари. Не, не, не смятам, че под претекст отговорност правителствата могат да се намесват с цел да речеме да предотвратят злопотреби. Да, трябва. Е, а как можем да имаме плурализъм, истински плурализъм без прозрачност, в крайна сметка, как можем, как могат нещата да се развиват, когато не знаеме какво става отзад. Но, разбира се, ще продължиме дискусиите по тези е, проблеми, ще обсъдиме измененията по доклада. Но мисля, че сега по-важно е да изслушаме експертите, които са тук и ще продължиме работата по въпроса председателя. А, разбирам, че техническата подготовка за видеоконференцията е приключила. Така че ще започнем работата с втория панел, но преди това ще е, изслушаме видеоконференцията. Така, нека първо да вземат местата си членовете на втория панел. Thank you, Mrs. No, no. Сега. Първо видеоконференцията с госпожа Дуня Миятович от ОССЕ, която е представител на службата за свобода на медиите. Тя не е с тук, но тя ще направи изказване и ще допринесе за нашата дискусия по електронен път. А тук бих поканил сега следващите участници във втория панел, госпожа Пеги Валки от Католически университет в Лювен. Добре дошла господин Мариус Драгомир, който е отговаря за проекта Mapping Digital Media и Магда Валтер от uh, Отворено общество и господин Ивар Руздъл, председател на Европейската асоциация на издат... издатели на вестници. А сега започваме с видеопосланието на госпожа Дуня Миятович.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 за мен е голямо удоволствие да участвам в публичното изслушване относно развитието, последните развития в областта на свобода на медиите в Европейския съюз. Преди три години бях назначена за представител за свободата на медиите и съм се сблъсквала с най-големи, с много проблеми в 56 страни членки на ОССЕ. Мисля, че е крайно време да се възползваме от обстоятелствата и да изпълним поетите ангажименти за създаване във всички държави членки на условия за свободни медии и свобода на изразяване. Защото ако не го направим сега, кога да го направим? Ако не е тук, къде? Сега всички правителства са, са се са се подписали под документа, който ги задължава да защитават свободата на медиите, но изпълняват ли те своите ангажименти? В последно време, включително в страни членки на Европейския съюз, положението е тревожно. Възползвам се от всяка възможност, за да привлека вниманието и на общественото мнение върху тези проблеми. Но само моя глас, само а, моето мнение не може да промени нещата и не може да помогне на, на хората да, превърна, да превърнат обществата си в демократични общества. Инициативата трябва да се поеме от Европейския съюз и е, региона на ОССЕ трябва да дава пример, който да бъде следван от другите. Европейския съюз има, възм... има възможност да, създ... да създаде критерии, които да бъдат основни е, за страните, които искат да се присъединят към Европейския съюз подобни критерии подобни критерии трябва да бъдат свобода на е, медиите и човешките права. Но дори в Европейския съюз някои правителства смятат, е, че медиите са опасни и че трябва да им се запушва устата крайно време нещата да се, да се променят, защото по този начин ние подкопаваме устоите на демокрацията. Първата цел е да се предотврати насилието срещу журналисти. Физически тормоз, сплашване, побои, убийства – които водат същевременно и до автоцезура сред журналистите. В много държави членки има насилие България, Кипър, Франция, Гърция, Италия, Испания. В много случаи разследването се, се води много, се, се води много бавно и в крайна сметка нито извършителите, нито подбудителите се изправят под под съда. Също така журналистите са обект на насилие, когато отразяват демонстрации, като в Гърция, Португалия, Румъния и Испания. Поли... Е, поли... Има, има и политически натиск над е, медиите и това е добре познат то явление и в Европейски съюз. Мога да, да, да спомена няколко страни, но смятам, че можем да подчертаем специално това, което става в Унгария от 2010 година и, а, е, и моята служба и други международни организации изразяват своята загриженост за случващото се в страната. Европейския съюз и други международни организации трябва да предотвратяват подобни явления и то в много ранен етап. съществуващо или законодателство, което ще се приеме от правителствата за ограничаване работата на журналистите. От 27 държави членки, само Кипър, Естония, Ирландия, Румъния и Великобритания са декриминализирани а, клеветата но в другите държави членки обикновено, обикновено се позовават на съдебната на практика. Не трябва да забравяме, че няма, няма, няма, няма, няма държава, която да не е използвала е, клеветата като е, оръжие срещу журналистите. Можем за това да споменеме и Германия, Италия, и Литва, и Полша. Аз приветствам, че гръцкият журналист Коста Ваксеванис бе освободен и е, обявен за невиновен – защото това доказва още веднъж, че бе призната основната роля на медиите при обсъждане на проблеми от обществен интерес. Можем да споменеме добрия пример на Бългия През 2005 година бе прият закон за защита на източните си поли, поли, полицията, прокуратурата и съдилищата а, трябва да използват всички възможни начини да проучат нещата а, и да стигнат сами до източниците, преди да поискат от журналистите да, да ги обявят. Що се отнася до а, е, достъпа до инфор, информация, ние следим отблизо законодателния процес в а, е, Испания и се надявам, че новия закон, който ще бъде прият, ще включва е, най-високи стандарти, свързани с свободата на медиите и официалния достъп до информация. Свободата на израза в интернет е в центъра на нашето внимание. Аз е, наблягам на това, че интернет не познава граници и за това е необходимо повече обучение, повече е, медийна грамотност за да, освобод... за да осигуриме наистина едно, един плурализъм на, мнение, на мненията, който, който да няма а, отрицателно влияние върху обществото. Благодаря на Европейския парламент за отхвърлянето проекта а, акта защото смятам, че споразумението в, този му вид щеше да има пагубни последици за свободата на медиите и а, а, потоците на информация. Дами и господа, а, пожелавам ви много ползотворна дискусия и защото смятам, че тя е от огромно значение за всички имаме много добри работни отношения с госпожа Миятович и затова смятах, че е важно да изслушаме нейното послание. А сега давам думата на следващата ни изказваща, госпожа Пеги Валке от Католическия университет в Лъвен. Имате дума. Благодаря много. Дами и господа, за мен е удоволствие да съм тук с вас и да споделя с някои мисли за това какво е ролята, която Европейския съюз трябва да играе по отношение на свободата на медиите. Приветствам тази инициатива за създаване на стандарти, за да може тези стандарти да станат по-важни по отношение на европейските компетенции. Наистина като професор по право, в университета в Льовен съм участвал в няколко инициативи по отношение на плурализма при медиите и тяхната свобода. Правили сме проучвания на показателите за независимост на медиите, за проучването от Флоренция за независимост и свобода на медиите. Има едно такова изследване, което беше представено преди един месец. Също така имаше паневропейски форум за медиен плурализъм. Това е така наречената конференция Хилгрант, но всъщност ние работим по един документ с въпроси и проблеми, в който се опитваме да отразим всички мнения на различните а, участници на високо ниво. Бих искала да подчертая, че моят интерес и моята роля в тази инициатива винаги е била и ще бъде академична. Аз съм а, всъщност член на административния съд в Белгия, който се занимава с конкурентоспособността. Също така съм независим експерт към Фламандската камера по медиите. Но всички мнения, които ще изразя днес, са изцяло лично мои и се базират на моя академичен опит и притесненията ми като гражданин на Европейския съюз. Искам да ви разкажа нещо просто днес, да ви задам няколко въпроса, за да можем да отговорим на въпроса, който на мен ми беше зададен. Дали ни е необходим документ, Европейска директива за медийна свобода и плурализъм? Нека започна, като ви кажа, че за мен този въпрос е за мен е малко погрешно зададен. Имаме ли директива за защита на частния живот? Не. Имаме директива, която засяга защита на личните данни. И ако цитирам там, има за цел да установи вътрешен пазар, в който личните данни могат да се предават свободно от една в друга държава и която запазва и опазва основните права и свободи на гражданите. В същото време имаме друга директива, която се опитва да създаде област, зона без вътрешни граници за медиите, като същевременно се опитва да да защити гражданите. Тази директива е известна като директивата за аудиовизуалните въпроси. Такова имате е от 2007. Там са разписани определени разпоредби по отношение на административните дейности в държавите членки по отношение на аудиовизуалните медийни услуги. Приложното поле обаче е ограничено. Има добра причина за това. Това да се ограничава само до а, телевизионните услуги, аудиовизуалните услуги. Първо, идеята е, че тези неща са, тези услуги са под трансгранични и поради тази причина страдат много повече от разликите в националното законодателството. Второто нещо е, че винаги тези услуги са били обект на сериозна национална регулация защото оказват голямо влияние върху обществото. Това води до по-голяма нужда да се хармонизира а, законодателството в аудиовизуалните услуги. Какви обаче са причините да се а, ограничат координационните полета, които са защита на непълнолетните, човешкото достоинство, насърчаване на правата на хората с затруднения и правото да се отговаря в сравнение с, как, както извинявайте, и правото на не твърде много реклами. Това трябва да бъде хармонизирано с разпоредите по отношение на концентрацията, прозрачността и независимостта от економическите и политически сили. Трябва да имаме независими медийни органи. Дали това се дължи на липса на компетенции? Ако е така, защо а, регулаторната рамка, която също се основава на правилата за вътрешен пазар, включва разпоредби, за независимост, но също така дава възможност да се проучват пазарите и да се вземат мерки тогава, когато се вижда, че това застрашава регулаторния пакет. Също време обаче включва и защита на правата на гражданите и защо тогава имаме система на общи разрешителни, които да улеснят влизането на пазара и също така спират до голяма степен на случайните решения по отношение на влизането на пазара, най-вече по отношение на частотата. Дали вярваме, че тези предпазни мерки са по-важни по отношение на мрежите, отколкото по време на отколкото по отношение на съдържанието. Трудно ми е да повярвам, че това е така. Защо тогава точки 8 и 94 от преамбюла се позовават изрично на това държавите членки да а, следят за всякакви действия, които могат да нарушат плурализма и свободата на медиите и сектора като цяло и да изберат своите подходящи инструменти, за да може основните страни да действат ясно и прозрачно и да насърчават плурализма. Защо можем ние като европейски законодател по-скоро да а, наблегнем на вътрешния пазар, когато говорим за мрежи, а не когато говорим за съдържание? Това ми е трудно да го разбера. Имаме много параметри, много прагове, свързани с въпроса с плурализма. В националното законодателство има различни различни механизми за това да няма намеса на политически контрол и контрол на собствениците върху медиите. Имаме задължения по отношение на прозрачността, финансова прозрачност, например. Това е валидно за някои страни, в други няма такива правила сложната система, която се получава от различията в държавите членки, може не само да обезкуражи компаниите да навлезат в нови пазари, но също така може да ги затрудни в това да осигурят и предоставят услуги в други държави членки, където има доминантна позиция поради липсата на правила за концентрация и прозрачност. Дали това не застрашава функционирането на единния пазар, което, което се основава на свободно движение на услуги и стоки. Това е а, необходима предпоставка не само за свободното съществуване на медиите, на свободни медии, но и на самия вътрешен пазар. Европейския съюз вярва, че това е така, когато става въпрос за телекомуникации, далеко съобщет, съобщителния сектор, защита на личните данни, но не вярва, че това е така, когато става въпрос за медиите. Целта на а, директивата за аудиовизуалните услуги трябва да създаде една зона без граници, като същевременно трябва да защити много общия интерес, включително да се запази медийния плурализъм, а това всъщност не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки. Ето защо, по мое мнение, това е мястото, където Европейския съюз трябва да изиграе своята основна роля по отношение на плурализма на медиите. Освен това трябва да е по-активен по отношение на мониторинга на пазара на медиите и трябва да сме сигурни, че следващата актуализация на тази директива, независимо как ще я кръстим, трябва да заложи минимални предпазни клаузи за, общи, за нещата от общи интерес, тъй като те вече са припознати като важни в преамбила, но не са част от координираните области на приложение. Разбирам, че това е по-скоро по политически, отколкото по правни причини. Европейският законодател трябва, разбира се, да спазва при... принципа на субсидиарност, заложен в член 5 от 10, но трябва да спази и а, член 51 от Европейската харта за основните права, да се запази независимостта и порализма на медиите, което е свързано и с, с член 11 от същата харта. Също време на Европейския съд по човешките права вече е излезнал с постановление по член 10, в който се казва, че държавата не е само враг на свободата на медиите, но е и гаранцията за тяхната независимост, за тяхната свобода. И а, бих ви е накарала да прочете много внимателно тяхното решение от юни тази година. Следствие на съдебната практика е и много предложения на съвета на Европа има много стандарти по отношение на свободата на медиите и плурализма. Не виждам защо Европейския съюз не може да започне да внедрява тези стандарти, като също време насърчава общ единен пазар за медийни услуги, и а, залага минимални стандарти, които трябва да бъдат покрити от всички държави членки по пропорционален и правилен начин. В момента директивата не насърчава саморегулацията в координираните приложни полета, а това трябва да стане, за да приключа със своето изложение. Една координиран подход към законодателството може да защити това гражданите да не виждат а, сексуални, сцени със сексуално съдържание в 4 часа след обяд. Но също времено това трябва да се вземе пред, когато става въпрос и за економически аспект на нещата. Благодаря ви, каза председателя. Благодаря. Благодаря госпожа Фалке. Сега преминаваме към втората група панелисти. Сега, доколкото разбирам, ще чуем господин Мариус Драгомир, който е старши менеджер на проекта предоставяне на пътна карта на дигиталните медии. И, а него, и, и госпожа Магда Валтер. Господин Драгомир. To... Uh, Благодаря, господин председател. Дошли сме за да представим резултатите от а, нашия научен проект, по който работим вече 4 години. Нашата програма се нарича програма за медиите на фундация Отворено общество. През последните години работим най-вече по отношение на политиките в областта на медиите и научната дейност в тази връзка. Ще видите, че имаме проекти в около 60 страни, осъществени през последните 4 години. Половината от докладите, които сме изготвили, даже малко повече от половината, вече са публикувани. Всъщност тази книжка, която ви показвам, вече е налична онлайн. Страни в Европейския съюз, като Латвия, Литва, Швеция, Испания, Холандия, Унгария е, и така нататък, са обект на доклади. Има доклади за страни кандидатки, за потенциални страни кандидатки, като Сърбия, Македония, Турция, Босна и така нататък. Ние имаме презентация на PowerPoint. Какви са основните три въпроса в днешната дискусия? А, ето сега нашия проект на екрана. 60 страни, Латинска Америка, Япония, Целия свят въобще покриваме. Основните ни проекти обаче са свързани с Европа. 24 европейски страни сме покрили. Основните въпроси тук собственост, в областта на журналистиката, регулациите. Колегата Магда ще ви представи част от информацията. Тези доклади, между другото, са изготвени от местни експерти и те имат голямо влияние върху съдържанието в тях. Когато говорим за собственост, ние разгледахме въздействието на цифровизацията и цифровите медии върху плурализма, независимостта и достъпа. Един от резултатите, до които стигнахме по отношение на медийната концентрация е, че в много страни не може да има плурализъм, защото концентрацията е твърде голяма и не може да има допълнителен растеж. Има проблеми по отношение на собствеността в много страни, особено когато става въпрос за така наречената кръстосана собственост. Такава собственост се появява в контекста на високата конкуренция. Освен това, е, има премахване на праговете за пазарно участие в Румъния, например, и в Словения. И това оказва своето въздействие. Тази концентрация води до е, по-проблемно изпълнение на правилата. Естествено, Основният ни интерес тук е как това се отразява на редакторската независимост. Много проучвания има в тази област. Всъщност, пословично известна е причинно-следствената връзка между редакторската намеса и онова, което публикуват медиите. Имаме доказателства така или иначе, че концентрацията води до по-тесни връзки между политически елит и медиите и така се създават големи проблеми в Европа. В Словакия, например, има примери за финансови афери между политически кръгове и собственици на медии. В други страни, като Румъния, има намеса от страна на правителството, официална и неофициална, по отношение на журналистиката. Цифровизацията наруши сериозно предоставянето на новини чрез е, различни видове средства за масова информация. Много от е, феномените обаче се появиха преди цифровата епоха. Какво се случва? Има засилено преструктуриране като основната идея е да се намалят разходите и да има рационално изразходване на средствата. През 2004 година в Литва, например, много вестници уволниха до една четвърт от журналистите, които работят за тях. Това се отразява на разследващата журналистика. Това вече го чухме днес. За нас това е жизнения сок на европейската демокрация, тази разследваща журналистика. В същото време, в почти всички страни откриваме, че журналистите, които се занимават с разследваща журналистика, се борят с стари проблеми – заплахи за намеса от страна на редакторите, например, но не само. И накрая, по отношение на регулацията, ставаме свидетели на непрекъснати компромиси и непрекъсната намеса от страна на правителствата. В Испания все още няма национален регулатор за аудиовизуалните медии. Има регулатори на регионално ниво. Един от тях в Наваре беше е, закрит през 2004 година по финансови причини. Другите регулатори са подложени на политически натиск. В едно проучване от 2004 година е, можем да прочетем, че има намеса, която води в крайна сметка до оттегляне на публиката, на хората, които използват и гледат съответната медия. Има проблеми с рекламите с държавен характер. Това е най-проблематичната проблематичната форма на държавна помощ. Знаете, че понякога финансови средства се използват за дискриминация. В страни като Унгария и Румъния цифровизацията не пречи на дългите традиции на управление чрез политическо влияние. Много често в а, някои страни, като а, Словения, има огромни мастодонти в областта на медиите и когато се премахне възможността за реклама, те страдат сериозно, така се упражнява влияние. Като резултат от финансовите економии през последните 3-4 години проблема се задълбочава все повече и повече. Това са основните резултати на нашето проучване и така приключвам моята презентация. Сега ще дам думата на колегата госпожа Уалтер. Благодаря, Мариус, благодаря господин председател. Преди да дам информация относно основните препоръки, които проистичат от картирането на цифровите медии, което наскоро изготвихме, ще кажа няколко неща с общ характер. На първо място, това не са препоръки на отворено общество – това са препоръки, които се появяват като есенция на анализите, на докладите, които бяха изготвени и които бяха споменати от моя колега. Има конкретни препоръки за всички страни. Тези препоръки, за които ще говорим тук, са нещо като дестилация на основните препоръки – препоръки, които бяха изготвени от различни заинтересовани страни във всички държави членки. Заинтересовани страни, които пък участваха в много разговори по темата. Тук ние предлагаме минимални стандарти. Всъщност, по този начин откликваме на част от притесненията, които бяха формулирани тук. Например, непредвидени обстоятелства, различни култури, различни медийни среди, както и свръхрегулацията. Когато има минимални стандарти, не може да има свръхрегулация. По отношение на препоръките сега. По отношение на собствеността. Току-що чухме как стоят нещата там. Ние предлагаме всички държави членки да приемат минимални стандарти и законодателство и механизми, за да попречат на политическото влияние върху собствеността на медиите, както и с, гарантиране, с цел гарантиране на прозрачност. По отношение на комисията, ние препоръчваме да има хармонизация на правилата за собственост, минимален стандарт. Между другото, директивата за аудиовизуалните и медийни услуги може да бъде променена сериозно. Освен това, препоръчваме да има нови форми на подкрепа за разследващата журналистика. Това вече е по глава журналистика, втората ни е, глава. В нашите доклади откриваме, че има политическо, но и не само влияние и намеса от страна на правителствата и държавите членки. По отношение на регулацията, много беше казано вече днес в тази зала. По отношение на комисията, ние препоръчваме да има последващи инициативи за премахване на привилегиите за съществуващите медии и би трябвало да се промени ситуацията на политически клиентелизъм, ако мога така да се изразя. Трябва да се промени законодателството, за да се гарантира прозрачна, справедлива процедура по отношение на рекламите, Нека да спомена, че вече има прецеденти в тази връзка. Има регионални подходи във връзка с рекламата. Имаше насоки, например, по отношение на рекламата и свободата на медиите. Те бяха изготвени от Междуамериканската комисия която работи в областта на медиите, би трябвало да има европейско законодателство, което да подкрепи отчетността и независимостта на регулаторите. Това законодателство трябва да бъде а, обект на налагане на държавите членки или те трябва да бъдат приканени, ако не а, е, друго. Комисията Либе в лицето на госпожа Вебер и нейния проект доклад изготвят препоръки, които подкрепят и с доказателствен материал а, онова, което ние казваме в нашата презентация. Така че общо взето има покриване. Сега господин Риюсдал има думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на тази комисия и на госпожа Вебер по-специално за възможността да говорим за а, свободата на пресата и плурализъм. Тези, които не ме познават, аз съм представител на, Евро... на Европейската асоциация на е, издателите на писма преса на 5, 5, над 5200 издания в цяла Европа. Този, тази дискусия се провежда в основен момент а, на нашата история в цяла Европа. Се инвестира в нови бизнес модели, защото се преминава постепенно от писмената преса към новите форми. Ние обаче продължаваме да предоставяме информация на нашите потребители по класически начин, но също чрез и iPhone и други нови средства за информация. Какво искаме ние от вас, законодателите? Мисля, че мога да го резюмирам в пет точки. Първо, смятаме, че, че трябва да се запази системата, държавите членки да могат да бъдат единствените компетентни в организирането на медийния плурализъм. Е, националните пазари и медийни пазари в Европа са много разнообразни и има много различно потребление в различните страни. Затова само националните институции, органи, съгласно техните правила и техните традиции, могат да регулират тези пазари. Второ, саморегулирането е от огромно значение в професионални организации, корпорации на журналисти. Някои вестници имат свои собствени омбудсмани, които защитават интересите им, други не. Независими професионални органи, които познават добре ситуацията, а, са онези, които могат да бъдат каналите за една наистина достоверна а, информация и са, са онези, които а, биха били най-добрите арбитри в а, случай на конфликти между журналисти и а, власти. Също времено, но глав, главния, да, се, да продължава да се признава ролята на главния редактор, който носи отговорността за съдържанието и който е отговорен също така за е, баланса в е, съдържанието на номините. Запазване на доверието, ако потребителя загуби доверие в даден източник на информация, той се обръща към и търси информация от други. И това, бе, това, това беше споменато и от румънският депутат също, също така концентрирането на собствеността не трябва да се е, смесва с е, липса на плурализъм. Националните органи и Европейския съюз трябва да играят важна роля, играят важна роля за е, предотвратяване на появяване на доминантна позиция по време на финансовата криза, ако много вестници щяха да фалират и много заглавия щяха да фалират, ако не бяха част от един на по-голям конгломерат, идателски издателски конгломерат. На четвърто място оценката на, меди... на плурализма в медиите не трябва да включва само клас... Клас... Класи... класическите е, източници на информация, а да, а да включва и новите е, информационни източници, като интернет. Трябва и да се обърне по-голямо внимание на медийните агрегати, които използват много често инструментите и съдържание за постигане на собствени търговски цели. И за да могат медиите да бъдат наистина независими. Те трябва да бъдат финансирани по стабилен и предвидим начин. като правилата за налагане на ДДС, които въжат за книгоиздаването, да се прилагат и за а, медиите. Смятаме, че законодателите трябва трябва да създадат стандартите, но, но в никакъв в никакъв случай стандартите не могат да гарантират независимостта на медиите. Смятаме, че свободата на, на, на, на, на, пресата трябва да стъпва и да се основава на националните правила, като ограниченията да идват само от националното законодателство. Но из... един единен европейски инструмент при всички случаи не би бил подходящ и ползотворен за а, свободата на, на пресата и на медиите. Благодаря, Петъковеш. Както, както казах, имаме а, не разполагаме с много време. В 12.30 точно трябва да сме приключили. Затова ви предлагам да продължиме с а, изказванията от панелистите от третия панел и след това ще продължиме с една обща дискусия. Благодаря ви. и бих помолял изказващите се в третия панел да дойдат тук на председателството. Първо господин Арни Кънинг, председател на Европейската федерация на журналистите, господин Оливер Басил, представител на Репортери без граница и господин Хосли, представител на Асоциацията на европейските журналисти и за да можем да приключим наистина в 12.30, както сме предвидели. Давам думата на господин Арни Кюник, председател на Европейската федерация на журналисти. Благодаря ви много за тази покана. Ние днес говорим за много важни за нас въпроси и се радвам, че можем да участваме, защото в много случаи ни се струва, че а, липсва политическа воля да се решат ситуациите. Затова се радваме, че сме тук. Прекараха петък и събота в една посещение на една конференция в Истанбул, Турция. Имахме 90 организации, които се опитвахме да обединим усилията си, за да освободим наш задържан колега. В Турция всичко това се случва. Липса на свободни медии, липса на средства за финансиране на медиите, няма доверие между журналистите и тяхните работодатели. Има много силен натиск от страна на правителството и има 80 задържани журналиста, което дава на Турция първо място в света по брой задържани в затвор журналисти. Въпроса, за който говори госпожа Вебер, за Европейската харта, Виждаме, че този въпрос се разглежда не само в Европа, но и извън Европа. Приветстваме проекта доклада на госпожа Вебер и виждаме какво трябва да се направи в него след въвеждането и приемането на Лисабонския договор. Смятаме, че този проект доклад трябва да бъде прият до края на годината. Няма да изненадам никой, като кажа, че има много примери за нарушаване на свободата на медиите в Европа. Ситуацията е драматична в Турция, в Русия, в други страни. Имам обаче случаи на нарушение от страна на полицейските и а, правосъдните власти. В момента част от нашите членове се борят срещу законодателство в тази област. От 2009, извинявайте, от 9 септември и антитерористичното законодателство, в много страни се въведе такова законодателство, което пречи на свободата на словото и за момента нищо не се прави за промяна на ситуацията. Имаме проблем с задържане на данни на електронен носител, когато става въпрос за електронни данни. Имаме ограничения за заснемането на кадри от фотографии. Политическото намеса е много тежко в държавите, в които ръководствата на медиите се назначават с политически натиск. Като цяло, журналистическата работа е за общественото благо. Тя е един от основните стълбове на обществото. Нашето мнение е, че медиите и журналистите са важни за обществото като цяло и не е въпрос само на власт. Въпросът е на обществен достъп до качествена и добра информация – което всъщност овластява гражданите и избирателите. Насърчаваме европейските власти, както и националните правителства, да защитят тази роля на медиите. Това води до един баланс между комерциалните и обществените медии. Искаме да ви напомним, че европейските граждани, инициатива за европейските граждани, граждани даде добра оценка на Европейската федерация на журналистите. Разбира се, ние сме за прозрачност на собствеността на медиите. Много журналисти днес не знаят кой точно е собственик на тяхната компания и това е валидно и за гражданите. Важно е да се започне една дискусия, в която се казва, че журналистиката е благо за обществото и в крайна сметка се разреши един въпрос, който за нас води, е, за нас причинява големи тревоги и това е кой ще плаща на журналистите. Това не е въпрос само на частния сектор, а на обществото като цяло. Безопасността на журналистите е много важна в Европейския съюз. Радваме се, че този проект доклад засяга темата. Ние имахме споразумението този въпрос да се разглежда от нашата организация Шапка, Международната федерация на журналистите, но този въпрос става все наболял и се справяме с него всеки ден. Остава въпроса и за, и за а, безопасността, за имунитета. Наистина трябва да сме сигурни, че имаме наказуемост, т.е. наказват се онези, които, наказва, които извинявайте, застрашават работата на журналистите с насилие. Това трябва да е валидно и за цензурата. Виждаме, че все повече престъпления се преследват. Криминални престъпления, време и престъпленията срещу журналисти се преследват по този начин с а, документа от септември Въпрос за безопасността на журналисти се поставя повече на национално ниво, но според нас това а, то, то засяга основно работа на журналисти извън Европа, но трябва да се прилага и тук в Европа. Ние сме за защита на плурализма на медиите в Европа. Организациите на журналисти често порицават а, нарастващото комерциално влияние и натиск върху нашата работа. Ние виждаме все по- и по-директна пряка намеса на спонсорите. Трябва да имаме указания, когато се правят интервюта, също така ексклюзивните права за, за снимане на събития и така нататък. По отношение на работните условия, това също има своето влияние върху плурализма и свободата на медиите и е засегнато в доклада, в проекта доклада. Държавите членки трябва да гарантират, че начина по който работят журналистите отговаря на записаното в хартата на Европейския съюз. трябва да имаме възможност да бъдем представлявани и покривани от колективни договори, дори когато работят в малка медийна група или пък под формата на временна заетост. Трябва да има ясни условия за заетостта, трябва да са ясни договорните отношения. И в две страни, Германия и Италия, Основна, основната маса от журналисти не са а, назначени към издания, те са, работят на свободна практика. Ето защо и работните условия на журналистите трябва да бъдат разгледани. Журналистите ще могат повече да защитават своите права, ако имат а, възможност да бъдат представлявани, да работят а, и да говорят през а, организацията, която ги защитава. Въпреки, че разбираме, че трябва да има баланс между различните регулаторни режими по отношение на излъчването и начина по който се регулират други сектори, ми се струва, че предложението в тази област може да бъде отворено към интерпретация и да се използва варианта, в който един размер не става за никой. Това се ползва вече в Унгария там, където се е създадено това чудовищно, по наше мнение, чудовищен орган за медиите, ние не смятаме, че в тези случаи националният регулатор трябва да бъде подпомаган. Не можем да не отчетем ужасния принос на кризата към нашия сектор. Кризата обаче беше използвана като повод – да а, увеличи приходите на собствениците на медиите. За нас а, кризата не започна през 2009. Започнаха да се използват по-технологични платформи с по-малко работни места. През последните години хиляди журналисти загубиха своите работни места и бяха принудени да работят в недопустими условия. Що се отнася до приватизацията в Португалия, сега въпросът е, може би въпросът трябва да бъде кой ще купи банкротирал, фалирал телевизионен канал, но не е само там проблема. В Норвегия всеки четвърти журналист е уволнен. BBC също намалява своята щатна бройка, други големи издания и канали. Тук не си говорим само за заетост и работни места, говорим си и за журналистиката като благо за обществото, за възможността за разследва журнализъм, за възможността хората да имат достъп до независима и качествена информация. Журнализмът вече не е бизнес занимание, това е важна част от демократичността на Европа, и от нашите общества. Не може журналистите да живеят в а, среда, която насърчава корупцията в страх. Европейския съюз не може да извръща поглед тогава, когато има структурни европейски тогава, когато има възможност свободата на медиите да бъде нарушена в рамките на Съюза. На 15 ноември е денят, в който ние призоваваме всичките наши 30 члена в Европа с техните 310 служителя да защитят правата на журналистите, като останат прави известно време. По този начин изразяваме своята подкрепа и към колегите си в Турция. Ще имаме такава събитие и тук извън парламента, през град на парламента. Надявам се, че ще мога да ви видя там. Благодаря. Между другото, не забравяйте, че трябва да имаме и въпроси и отговори. Обединихме последните две сесии. Сега отиваме към господин Оливия Басил. Репортери без граници. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък, защото наистина е по-добре да имаме и по-полезно да имаме дискусии. Аз а, говоря от името на а, е, Репортери без граница, но също времено и като представител на мрежата за наградата Сахаров, а, чието членове също споделят нашата загриженост по много проблеми. От 2008 година положението на свободата на пресата в Европейския съюз се влушава и за това а, ние създадахме специален отдел, който да се занимава с това. Основната заплаха обаче, колкото и да е странно, идва от законодателната дейност. Четири години насам непрекъснато се подготвят и приемат а, закони и нито една държава членка на Европейския съюз не е, е е, отстъпила от другите. Т.е. всички правят крачка назад по отношение на а, е, свободата на пресата. Няма да а, е, ви обиждам, като, спомен, като ви спомена Унгария, защото всички познавате положението там, но Унгария е само върхът на айсберга. В Унгария, Рум, в Унгария Румъния, Италия, България а, а, има а, безкрайно много нередности, които са в абсолютно противоречие с европейските а, е, стандарти. А, в а, е, Великобритания е, е един е, красноречив а, пример на възможност да бъдат преследвани журналисти за клеветан до основата на а, принципи, които нямат място в Европейския съюз. По принцип европейските държави се борят срещу богохулството и приемат закони срещу богохулството. Същевременно в Ирландия има закон, съгласно който може да се наложи глоба от 25 000 евро за това. В е, Бел, Белгия положението е много особено. Има един санитарен кордон, който пречи на е, крайно десните партии в е, френскоговорящата част да участват в дебатите, докато в фламандско говорящата част те се насърчават и на практика се получава една шизофренична ситуация. И днес за това сме, се, се, се, се сме свидетели на а, подобни противоречия и много държави, а, които ние се опитваме да получаваме, ни посочват противоречията в Европейския съюз. Е, законодателното изобилие води до, а, до, до изобилие на производства и разследвания, защото много, много, много, много държави редовно преследват медии и включително независими журналисти. От, друг, от, друга, от друга страна, и, економическа и економическата криза води до автоцензура и по този начин се ограничава е, обхвата на дейност на журналистите. Вие просто, ако сте независим журналист, не можете да рискувате да бъдете подведен един или два и три пъти под отговорност. Има също така проблем, имаме и проблеми с а, политиците. Все повече и повече, аз не говоря за Европейския парламент, но говоря за националните парламенти, все повече и повече променят мнението си и схващането си за, за медиите. Все повече и повече а, те се, те, се, те се опитват да вземат нещата в свои ръце и е, да се борят срещу невъзможността в кавички на медиите да, е, да, да, да, да постигнат е, равновесие при отразяването на събитите. Този процес е, е много тревожен аз мисля, че в доклада трябва по-скоро да се говори за свободата на информиране, а не за свободата на пресата. Защото вие в крайна сметка сте представителите на избирателите и правото на информация според мен ще увеличи обхвата а, на законодателството. Ние, е, не, ние смятаме, е, че трябва по-скоро да се говори за стандарти, а не за норми, защото нормализирането понякога може да е, има опасни последици. От друга страна, вие не сте администрация но същевременно сте единствената и може би най-голямата надежда на Европейския съюз, защото сте нещо наднационално, над административното. Е, нашата надежда е чрез вас да има еднакви и права за, в 27 е, страни. И насърчавам ви също така да е, разширите влиянието си в е, националните парламенти, защото всички, всеки един от вас работи и в собствената си е, но, но собствената си страна. И е, законите, които се приемат в собствените си страни, на практика рушат устоите на Европейския съюз и кредибилността, доверието в Европейския парламент. времено мисля, че трябва да се е, внимава и да се обърне внимание и на економическите аспекти. Е, използването на а, е, рекламата като търговско средство, като а, е, средство за печалба и така нататък. И още нещо, и тук е, ще, ще се опитам да бъда още по-амбициозен. Тряб, трябва ние, ние, журналистите, да престанеме да бъдеме малодушни. А, ние ние, е, трябва, трябва да се опитаме да се отърсиме от, от, от, от своето без, безсилие. Имаме европейски проекти Airbus и други. И а, мисля, че ние всички трябва да бъдем на висотата на тези проекти и с помощта на Европейския съюз. А сега господин Холсли, представител на Международната асоциация на европейските журналисти. А след това ще продължиме с дискусията по е, двата панела. Благодаря, господин председател. Сдружението на европейските журналисти оценява високо работата на вашата комисия и на докладчика. През май тази година имахме възможност да заявим какви са нашите предложения по темите, които обсъждаме, заедно с евродепутати, с комисар Нели Круз. Нашето сдружение отбеляза 50 годишния си рожден ден преди няколко седмици в Италия. Чухме тогава послания на подкрепа от страна на Европейския парламент, от професор Папастамкос и от Нели Крус от комисията. Положението в Европа, както каза представителя на Европейската федерация на журналистите, е много тежко, много по-лошо, отколкото изглежда. Ще ви дам информация, новини, които получаваме от нашите членове на място. Моя принципен подход към тези теми, които обсъждаме, е следния. Първо, аз подкрепям професор Валкер. Европейския съюз просто не използва наличния инструментариум. Защо? След като има регулация. Защото политическата чувствителност е голяма, а това не е достатъчно добро извинение. Освен това, Европейския съюз се опитва по някакъв начин да демонстрира сила, да наложи контрол. Ние всъщност имаме, така или иначе, най-добрата система за защита на свободата, на изразяване на словото. Решенията на Европейския съд по отношение на защитата на публикуващите, защитата на източниците и отказа от специална защита в случай на клевета. Всичко това са елементи, които трябва да получат повече внимание. Ще ви дам малко информация от нашите членове на място. Имаме доклади от 10 страни, включително България, Румъния и Харватия. Сред а, оплакванията, които чуваме почти от всички 20 представени страни, се включват сплашването, случаите на насилие, насилие и полицейско, произволни арести. В Румъния, например, и в България корупцията е изключително голяма и медийната независимост страда поради връзките на собствениците на средства за масова информация с а, правителството. Примери има и от Гърция, аз всъщност вече ги споменах. Трябва да се действа. В Харватия, например, една медия трябваше да затвори врати поради един атентат. Загинаха хора. В България се докладва за е, намеса в работата на журналисти, когато те се опитват да докладват за злопотреба с европейски фондове. Ние пропуснахме много възможности да си научим урока. Европейския парламент и комисията в миналото получавах точна информация за това колко голяма е корупцията и покварата. Те обаче не предприеха нищо. Споменах механизмите за защита, свързани с Европейския съд по човешките права. Европейския съюз има огромни правомощия по отношение на задържането на данни, например, и във връзка с Европейската заповед за арест. Това са феномени, които засягат отделния гражданин. В Съюза обаче, от друга страна, като че ли сме слепи за проблемите на медиите. В Унгария, когато за първи път се появиха медийните проблеми, аз е, зададох е, конкретни въпроси на комисията и комисията ми каза, ние можем да се справим с проблема. После се оказа, че това въобще не е така. Миналата година през май комисията разумно проведе една среща, посветена на медиите и свободата на изразяването в е, Балканите и в Турция. Там присъстваха около 400 журналисти, много хора и те поискаха Съюза да ги защити от а, натиска, който им се оказва в страните. Посланието беше ясно и недвусмислено. В моята презентация имаме някои бележки относно противоречието между различните закони в Европа, между законодателството и Лисабонския договор. Изпраща се погрешно, противоречиво послание за това какви са правомощията на Съюза и какво може да направи той. Аз обаче няма да обсъждам юридическата страна на нещата, просто искам да кажа какво смятам относно опита на комисията да включи независими експерти в цялото това занятие. Ако така ще действаме, то трябва да действаме на по-широка основа. Европейския център за медиен плурализъм и медийна свобода изготви първата част на своя доклад относно правомощията на Съюза. Слушах тяхната презентация и останах с впечатлението, че това може да представлява още една пропусната възможност. Този текст, доколкото разбрах аз поне, няма да отчете изкривяването, отряването на политическия процес, свързан с провеждането на избори, с злопотребата с власт. Това засяга пък от друга страна доверието в Съюза. Тук не се говори само за регулация. Чух какви са вашите препоръки, препоръките на групите на високо ниво. Европейския парламент също възложи изготвянето на един документ. Там има една ключова фраза. Европейските закони дават голяма възможност да се влияе върху националните закони за медиите, тук се включва и хартата. Много писмени доклади има за свободата на медиите. В точка 9 в един от докладите се казва, и аз подкрепям това, че комисията не трябва да приема единен подход за всички. Комисията трябва да приеме че може да има конфликт на интереси в рамките на нейните собствени квази правителствени дейности. Така че ние предлагаме точка 9 да изглежда така. Призовава се за ефективни мерки за наблюдение на медийната свобода в Европа и Агенцията за основните права в сътрудничество с независими експерти възоснова на зачитането на нормите на съвета на Европа и съдебната практика на Европейския съд за човешки права, трябва да осъществят тези задачи. Съюза не успява да използва реалните си правомощия за да гарантира съобразяване с конвенцията, независимо от ръководната роля на съда. И точно тук Съюза трябва да положи усилия. Тематичните дебати относно защитата на журналисти, които бяха проведени в края на март тази година, доведоха до едно доста сдържано решение на министрите Всички тези въпроси имат нужда от лидерство на Европа, тъй като трябва да се защитят човешки права и правата на гражданите. И накрая по отношение на положението в световен мащаб. В световен мащаб свободата на медиите не само е подложена на натиск, а направо се разрушава. Преди 10 дни в Лондон аз се срещнах с около 60 водещи редактори и журналисти от целия свят. Срещнахме се в една сграда на BBC. Резултат от тази среща беше така наречената Лондонска декларация, която ще бъде представена на 22 ноември в Виена пред ООН. Е. Тази декларация беше прочетена от ръководителя на новинарския екип на BBC. Там се казва, че в последните години ставаме свидетели на все повече и повече сплашване, насилие и всичко това прави невъзможно реалното отразяване на това, което се случва в света, а положението в Европа не е по-добро от това в останалия свят. Това става ясно и от доклада на службата комисарията на ООН за човешки права, Европа вече не е сред най-добрите. Европа е сред най-лошо справящите се по отношение на медийната свобода. Така че време е Съюза да навакса по някакъв начин. Благодаря за вниманието. Благодаря. Имаме много сериозен проблем с напредващото време. Давам ви около 10-15 минути, не повече. Приключваме сега. Затварям списъка с заявилите желания да се изкажат. Две минути на човек, не повече. Една минута, една минута и половина. Добре, една минута и половина. И ще има известно време и за експертите да дадат отговор. Моля ви да бъдете съвсем кратки и да задавате въпроси, а не да правите декларации. Това ще ни помогне. Сега, госпожа Морва, една минута и половина. Thank you very much. Uh, how satisfied are international and... Благодаря. До каква степен са доволни европейските журналисти от а, европейските институции, и най-вече от отношението на тези институции към правото на медиите и правата на гражданите. Защо питам аз? Защото гражданите на Европейския съюз и общо гражданите като цяло са много ядосани и а, често са прави да се ядосват на Европейския съюз за това, че има много корупция, за това, че има много неморално лобиране. Те искат да има повече прозрачност. искате да направите това, което се случва в държавите членки. Да има прозрачност при взимането на политически решения, да има отчетност на отделните политици, да се види къде е отговорността и да може да се проследи какво се случва, когато се затворят вредите на тези политически учреждения. Ние често слушаме критики по отношение на отношението на държавите членки към свободата на медиите и достъпа до информация. Например, когато си говорим за Унгария, непрекъснато слушаме това, но никога не слушаме критики по отношение на отношението на европейските институции към същите тези въпроси. Истината е, че гражданите много често знаят съвсем малко за това какво се случва за затворените врати на а, европейските учреждения. Благодаря. Благодаря. Госпожа Борселино. Искам да говоря за конкретен случай в а, Сицилия, в Италия. Бяха 8 убити журналисти, други бяха до такава степен заплашени че трябва да бъдат под наблюдение. Дали безопасността на журналистите е въпрос, който трябва да бъде отнесен само до полицията? Дали това е просто въпрос само за полицаите? Благодаря и аз ще се възползвам от времето. Не е по-скоро въпрос, по-скоро е изказване. Искам обаче да се възползвам от тази възможност да каже някои неща за ситуацията в Гърция, защото виждаме някои тревожни развития. Първо искам да кажа, че кризата в Гърция не е само финансова, тя е социална криза, криза на ценностите, дори ако искате криза на самата демокрация. Ето защо ролята на медиите е от съществено значение. Виждаме, че нещата много ни тревожат като развитие медийната система се характеризира от много тясна свързаност между политиците, предприемачите и медиите. Това е факт, който трябва да отчетем и през последните няколко седмици станахме свидетели на много тревожно развитие по отношение на пряката намеса в свободата на пресата от страна на правителството. Може би сте чували за известния случай с журналиста Ваксиванис, който е бил задържан, защото е публикувал списък с имена от хора, които се разследват за укриване на данъци. Имаме и случаи, в които телевизионни програми а, са спирани, защото представят факти, които не са удобни на настоящото правителство. Това е нещо, което много трябва да го споменем. А, не ме тълкувайте погрешно. Не ми е приятно да критикувам своята държава особено в среда на такава огромна криза. Но аз твърдо вярвам, че кризата в Гърция е шанс за реална промяна и за изграждане на нова Гърция. Ролята на медиите, ситуацията на медиите е съществена за този процес. Ако не искаме а, това, което вече са изстрадали гърците да бъде на празно, аз ви призовавам да помогнете на а, гърците да а, изградят нова Гърция. Госпожа Гонц, благодаря. И аз имам повече коментари, отколкото а, въпроси. Искам само да ви благодаря за това предупреждение, което отправихте към нас. Всички ни казват, че а, ситуацията се влушава в целия свят и това е валидно и за Европейския съюз, и за нашите държави членки. Мисля, че и тук има едно много важно послание, че не трябва да се ограничаваме от тези бюрократични проблеми, за които говорихме. За мен е важно беше да чуя, че Европейския парламент е политически орган. Ние трябва да работим като политически орган и да бъдем достатъчно смели да отправим поглед напред и да продължим напред с този доклад. Както и да е, кризата не е извинение. Тя създава нови трудности и нови предизвикателства за нас. И мисля, че трябва да помислим върху това как кризата е отразена в доклада и последиците от нея. Мониторинга беше нещо важно, което беше споменато. Опитвали сме се да се справим с този въпрос. Не ни е било лесно, но трябва да продължим да правим нещо по въпроса. Много важно е за нас да не пропускаме повече възможности, като например този доклад. Това е нещо, което аз ще запомня. Благодаря, госпожа Луначек. Благодаря, господин председателю два въпроса. Няколко от хората, които говориха, говориха за проблема с плащаните от държавата реклами. Мисля, че последния говорител, господин Хорсли, говореше за злоупотреби от страна на а, граждани, а, извинете, от страна на държавни служители, когато а, неправилно използват средства. В нашата страна имаше дискусия за това как един от нашите представители е използвал своята позиция като председател на комисията, за да може да дава реклами на избран от него вестник. Трябва да е ясно, че а, вече ни, нито един а, от нашите министри или управляващи не може да включи снимката си като част от рекламата. Това е важно, но що се отнася до презентацията, която чухме, аз тази сутрин гласувах, получих един имейл, който ни кара да отхвърлиме измененията, свързани с стереотипите възоснова на половете, в които жените се гледат като обект и че трябва да, да, да затвърдиме съществуващата правна рамка по отношение на стереотипите. Мисля, че а, този съвет е вид лобиране, което на нас като парламентаристи не ни харесва. Искам да знам защо ни накарахте да се въздържим от гласуване по този важен въпрос. Благодаря, госпожа Саргентини. Мисля, че мога да продължа с това, с там, където приключи госпожа Луначек. Имам и въпроси към Роздал. Чухме вашата молба да нямаме европейски правила. Вече няколко години чуваме как не искате да имаме правила за медийния плурализъм видяхме каква е ситуацията в Обединеното кралство с компаниите на Рупърт Мърдок, които определено злоупотребяват със своята економическа власт и възпират балансираната информация в медиите. Чути се дали няма скоро да излезете с ново предложение, то е да няма саморегулация от страна на вестниците, за да можете наистина да имате свобода. Благодаря. Следващия говорител, съвсем накратко, доколкото аз разбрах, чухме и от господин Базил, от господин Хорсли, че а, предотвратяването на намесата от страна на висшите управляващи е един от предизвикателствата. Как, искам да всъщност да разбера какъв е мащаба на този проблем. Благодаря, господин Бронкс. Чухме за а, те, на журналистите и колко вестите трябва да бъдат освободени от регулация но времено те съгласиха, че трябва да ги пазим от злите правителства и тяхните опресивни актове. А що се отнася за тези, които са а, жертви, какво можем да кажем за тях? Що се отнася до тези а, закони за клевета, те са за най-богатите. това задължение за а, липса на политическо влияние трябва наистина се спазва, но BBC, например, има свой собствен списък от любимци, които непрекъснато получават ефирно време. Истината е, че те си създават правилата както им хрумне и както им е удобно. Що се отнася до интернет, там непрекъснато имаме опити да се ограничат нещата. Наскоро имаше забрана, предложение за забрана на съдържанието на един холандски сайт, защото не беше харесано тяхното съдържание. Доколкото разбрах, имаше един въпрос към господин Русел. Руздал, извинявайте но а, искам да разберете, че ще чуем изказвания от всички хора, които говориха по време на втория и третия а, панел. Ето защо ще започнем първо с госпожа Валке. Госпожа Валке, дали бихте искали някакви заключителни неща да кажете? Не, ще ви помогна да спасите време, нямам какво да добавя към дебата. Благодаря, господин Драгомир. Благодаря. Искам само да се върна към въпроса за справедливите критерии за а, даване на държавни реклами. Мисля, че това трябва да бъде направено в комбинация с. А, трябва да бъде разгледано в а, комбинация с други неща, като например прозрачност на собствеността. Когато гледаме по какъв начин да се подобрят начините за разпространяване на финансирането от държавата реклами. Първо трябва да започнем с прозрачност на финансирането. Трябва да се публикува какъв е, финанс, какъв е размера на финансирането. Трябва да има лесен достъп до тази информация. Второто и най-важно нещо е това да се приеме. В много държави това не се е случило. Трябва да има такива механизми за справедливо разпространение на спонсорираните от държавата реклами. Например, трябва да е ясно каква е идеята на този разход, за какво се дава той. И последно, трябва да дадем правомощията на националните сметни палати да следят как се разходват тези пари за реклама и те също така да имат правомощията да предприемат правни мерки в случай, че начинът по който са разходени средства не отговаря на законодателството. Франк. Благодаря. Госпожа Франк. Госпожо Валтер, искате ли да добавите нещо? към казаното от господин Драгомир? Не, благодаря. Той се изказва от името на двамата. Госпожа Франк? Не. Добре, господин Риусдал. Вие сте наред. Благодаря, тъй като към мен бяха зададени два въпроса. Ще кажа по едно изречение към двата въпроса. Първо, госпожа Луначек попита доколко се намесваме в дебата за половата неутралност. Ако правилно сте ме разбрали, аз вече казах, че ние не искаме да се намесваме в дискусии с такъв характер. На второ място, по отношение на онова, което се случва с колегите в Великобритания, тяхното тежко положение. Един от нашите колеги всъщност се замеси в престъпна дейност и ние не подкрепяме нещо подобно. Доста голям мастодонт, всъщност. Ние не приемаме нещо подобно. И накрая би било добре да обърнете повече внимание на казаното от господин Хорсли. Той елегантно напомни, че Европа има инструментариум да действа, ние имаме най-добре защитените човешки права в света и би трябвало да предприемем ясна, категорична, смела политическа позиция. Няма нужда да се търси под дърво и камък законодателство, за да се осъществи нещо подобно. Благодаря ви. Сега отиваме към експертите от третата дискусия. Господин Кьоник, вие сте наред. Що се отнася до Унгария, и това, че няма, не критикуваме други страни, не съм съгласен. Аз съм швед, където от... има закон от е, много давна. Що се отнася до Унгария, унгарското правителство иска да изнесе този закон и виждаме е, примери в е, Румъния, в е, Македония, като че ли те са повлияни от ставащото в Унгария. Както казах, работа много по въпросите свързани с Турция в момента. Питам се, а, как ще се, как Европа ще реши проблемите свързани с Турция, ако не, не разполага с този морален авторитет, който е необходим. Поред мен проблем е в моралния авторитет. Господин Басил. Да, съвсем накратко. Дали сме удовлетворени от положението? Не. Направо ви казвам не. Ние като неправителствена организация и като мрежа на наградата Сахаров ще се бориме. А защо хората не знаят какво става зад затворените врати на Европа? Защото да, ние имаме много добри журналисти, имаме и много посредствени такива и предвид количество, количеството а, информация, трябва, трябва да има просто много, много по-голям капацитет. Е, положението на италианските журналистите, не, положението не е добро, но има за, защита, докато в Гърция е, първо цялата гръцка преса, всички гръцки медии се финансират по несъстоятелен начин и просто модела в момента се срива. Колкото за е, България и рекламата. Просто държавата, може би, трябва, трябва, да има, трябва да има една служба, която да питам даден министр за какво си дадахте парите. За защо да не може да има такова нещо? Сега, по въпроса с Италия и журналистите, които са заплашени, които живеят в страх, които биват убивани. Ролята възможността журналистите да представят а, а, истината на гражданите е въпрос на върховенство на държавата, на върховенство на закона. И ако те се автоцензурират, значи има проблеми с върховенството на, на закона. А, колкото до Великобритания, да, да има по, по, по, по, поведението беше не неприемливо, не... И просто живота на, на, на, на, на, на, на, на стотици хора може да бъде е, съсипан от е, таблоиди. Така че трябва, жур, трябва журналистите да бъдат отговорни пред общественото мнение и то по един много по структуриране начин. Същевременно обаче трябва да кажем, че журналистите, а не полицията разгласи е, подслушванията, така че е, и а, и политиците не, не, не, не свършиха своята работа, така че за, за да може да, да има такива разкрития, трябва да има и свободна а, преса. Колкото до закона за клеведата, а, не, не трябва да забравяме, че все още клеветата е. е включена в списъка на наказателните престъпления. И госпожа Круз много ясно заяви, че не, не желае да направи предложение, което според нея може да бъде отхвърлено. По принцип това е, е добро, правилно е, решение, но от друга страна а политиците трябва да престанат да защитават собствените си политически семейства. Ако искаме наистина свобода на медиите, трябва да има прозрачност. И всички публични институции трябва да бъдат отговорни. Те трябва да дават е, пример тук в Европа. Ние не можем да даваме уроци на другите без е, е, собствена прозрачност. Така че и медиите, и политиците трябва да бъдат отговорни и бдителни. Сега, много закъсняхме. Много се извиняваме, че трябваше набързо да приключим всичко, но обикновено така става. Благодаря на всички тези, които съкратиха изказаните се за да може да има и а, е, достатъчно време за а, е, въпроси и отговорите. Сега, срока за внасене на изменения беше удължен до 20 ноември, не 8 ноември, 20 ноември, 12 часа. Благодаря ви, а сега продължаваме с заседание на координаторите.